Уважаеми колеги, съжалявам, но поради заболяване, случай, в който трябваше или по-точно исках да се намеся, закъснях. Извинявам се и на вас, господин комисар, не закъснях заради Октоберфест. И така, първо започваме с съобщенията на председателя. Трябва да ви обявя езиковия режим, както и че заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Няма други съобщения. Точка 3. Годишен доклад за 2018 година относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борба срещу измамите. Господин комисар, имате думата. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа депутати, уважаеми госпожи и господа, радвам се, че днес предстои съвместно да обсъдим 30-ят годишен доклад за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Радвам се също така, че мога да ви го представя от името на комисията. Искам да поставя този годишен доклад в по-широк контекст, а именно в контекста на всички от тези мерки – които предприехме през изминалите години в рамките на моя мандат с цел по-добра защита на средствата на европейските данакоплаци. През изминалите години комисията, съгласувайки се и с вас, излезе с важни предложения по всички области от европейския бюджет, както по приходната, така и по разходната му част. Приемането на тези предложения от ваша страна и от страна на съвета според нас значително промени структурите за борба срещу измамите, усъвършенствайки ги значително. Що се отнася до европейското законодателство, бяха прияти две важни инициативи, които допринасят за защитата на финансовите интереси по наказателно-правен път. Първо става дума за директивата за наказателното преследване на измами, насочени срещу финансовите интереси на Съюзата и наречената директива ПИФ или за защита на финансовите интереси. Другият акт е регламентът за провеждането на засилено сътрудничество с цел очредяване на Европейския прокурор, Европейската прокуратура. През изминалите дни, по-точно миналата седмица, бе избран главният прокурор. Така изначално се промени институционалната рамка за защита на европейския бюджет. Европейската прокуратура е европейска структура, която непосредствено може да образува наказателно разследване. Може също така при предполагаеми нарушения да предяви обвинение пред съдилищата на държавите членки. Към момента 22 от все още 28-те държави членки участват в това засилено сътрудничество. Останалите държави членки, някои от тях обмислят възможността за участие. Госпожа Юрова и аз активно работим на това ниво. Целта ни е всички държави членки да участват в съвместното сътрудничество, както и в прехвърлянето на правомощия на Европейската прокуратура. Европейската прокуратура е ново действащо лице в борбата срещу измамите на европейско равнище, поради което трябва да се промени и начинът на работа на Европейската служба за борба срещу измамите – ОЛАФ. За какво става дума? както разграничаването на правомощията, така и взаимодействието между прокуратурата и ОЛАФ трябва да бъдат възможно най-добре уредени. Според мен, именно Европейската прокуратура поражда и по-нататъчна необходимост от един надежден ОЛАФ, който да продължи работа в взаимодействие с Европейската прокуратура. За да бъде борбата срещу измамите още по-ефикасна, работих за това да разработим необходимите на Олаф инструменти, тъй като измамниците все повече се усъвършенстват. Миналата година излязохме с предложение за преразглеждане на правното основание за Олаф – този, <clears throat> това законодателно предложение ви бе представено. Целта на това наше предложение бе да се вземе предвид учредяването на Европейската прокуратура, да се разграничат правомощията на двете институции, както и да стане по-ефикасна работата на ОЛАВ по разследванията. Преминавам към доклада за защитата на финансовите интереси за 2018. В него се отбелязва значителен напредък в борбата срещу измамите и нередностите. Освен това, доклада съдържа и някои критични бележки по области, където все още има нужда от доусъвършенстване. Но за защитата на европейския бюджет отговарят не само органите и институциите на Европейския съюз. Тоест на оперативно ниво отговорността не носи само комисията. Съгласно член 325 от договора за функционирането на Европейския съюз, държавите членки също носят отговорност за защитата на финансовите интереси на съюза. Тъй като държавите членки управляват около 75% от бюджетните кредити на Европейския съюз. Това е повече от уместно. Тази обща отговорност намира своя израз в това, че комисията всяка година в рамките на взаимодействие с държавите членки следва да излезе с доклад за мерките предприяти за защита на европейския бюджет, тъй наречения доклад ПИФ. Комисията вече 300 та поредна година излиза с този доклад. Той съдържа конкретни препоръки за държавите членки с цел оптимизиране на защитата на европейските бюджетни кредити. Тази година докладът отбелязва 30 годишния си юбилей. По случай този юбилей в него се съдържа и преглед на развитието на мерките за защита на европейските финансови интереси през изминалите 30 години. В доклада правим преглед на напредъка, постигнат от първия такъв доклад на сам и най-вече по време на мандата на комисията Юнкер. Отбелязваме, например, че разкритите измами в резултат от мерките на държавите членки са се увеличили с 15% в сравнение с предходната многогодишна финансова рамка. Разкритите нередности, не свързани с измами пък, са се увеличили с 60, са намалели, извинете, с 60% в сравнение с предходната МФР. Тази положителна тенденция, според нас, се дължи на прилагането на предложените от комисията мерки за борба срещу измамите и нередностите. Разбира се, трябва и може да се направи много повече. Комисията и парламентът са на едно мнение, а именно, че защитата на бюджета на Европейския съюз придобива особена важност сега, когато доверието на гражданите към европейския проект е застрашено. Защитата на финансовите интереси обхваща целият цикъл за борба срещу измамите. От превенцията, разкриването, разследването и наказателното преследване до възстановяването на средствата и налагането на санкции. Тук се включват редица действащи лица в рамките на планирането на програми, разработването на проекти, на одити, разследвания и наказателно преследване – за жалост продължава да има много големи разлики между отделните държави членки, както и в рамките на отделни държави. Що се отнася до действията за борба срещу измамите в ущърп на европейските финансови интереси, сътрудничеството с ОЛАФ и изпълнението на неговите препоръки. И тук прилагаме метода на най-добрите практики, предоставяме съвети, опитваме се да убеждаваме отделните действащи лица, както и да оказваме натиск, тъй като не е допустимо по различен начин да се разходват бюджетните средства по места, както и да има различни подходи при превенцията и разкриването. Трябва да опазваме европейския бюджет колкото се може по-ефикасно. За това за новата МФР 2021-2027 година ще бъдат приети допълнителни разпоредби за борба срещу измамите. Надяваме се също така, че парламентът и съветът до края на 2020 година и по-точно до лятото на следващата година да приемат преразгледания регламент за ОЛАВ. Този преразгледан законодателен акт е предпоставка за по-тясно и по-ефикасно сътрудничество между ОЛАВ и Европейската прокуратура. Това е необходимо, за да се ползват с повече доверие всички мерки на европейско ниво за борба срещу измамите, както и за да са по-ефикасни. Европейската прокуратура гарантира по-ефикасно наказателно преследване на измамите на ниво държави членки. Но по-добрата защита на европейския бюджет изисква действия не само по наказателно правен, но и по административен ред. Затова това ОЛАФ и Европейската прокуратура имат различни, но допълващи се правомощия. Така, например, благодарение на финансовите препоръки на Олаф може веднага да се предприема действия по възстановяването на средствата в случай на злоупотреби, без да трябва да се изчаква изхода от сложни и дълги наказателни производства. Наказателните производства могат да текат на отделните инстанции. Едновременно с това обаче може да се възстановят средствата, без да се изчаква изходът от производствата. Това може да се направи на административно ниво. Затова ви призовавам своевременно да приемете преразгледания регламент за ОЛАФ. Така и ще вземете предвид основната идея на комисията, а именно, че един силен ОЛАФ, който може да продължава да играе активна роля и да сътрудничи активно на Европейската прокуратура е необходимост. Допускам, че предстоящите тристранни разговори няма да са лесни, тъй като парламентът и съветът разполагат с много различни мандати. Но крайната цел е обща за всички нас, а именно възможно най-добрата защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Затова и новата комисия ще продължи да подпомага парламента и съвета при постигането на компромис ще работим и за съкръщаването на сроковете, тъй като най-късно идната година Европейската прокуратура ще започне работа. Към този момент трябва да е на лице и нормативната уредба. Сега накратко ще се спра върху новата стратегия за борба срещу измамите. КАФС на английски. Това е третият стълб на работата ни, който следва да гарантира за това да сме в крачка с все по-усъвършенстваните и постоянно променящи се форми на измами. Измамниците бързо се приспособяват и постоянно разработват нови тактики. Затова и комисията през април 2019 прие нова стратегия за борба срещу измамите. Тя се основава върху два акцента. Първо, повече информация на ниво комисия за рисковете от измама и второ, засилване на вътрешния надзор на ниво комисия, що се отнася до борбата срещу измамите. Вашата комисия винаги ни е предоставила допълнителни информа... допълнител... изисквала, извинете, допълнителна информация за размера и причините на измамите с европейски средства. Изисквали сте от нас също да ви докладваме и за очертаващите се тенденции. Приветстваме нещо такова. Искаме да подсилим аналитичните способности на ОЛАФ и да го превърнем в експертен център за борба срещу измамите. Един такъв център значително би допринесъл за разработването на основана на фактите политика за борба срещу измамите. Би могъл също така своевременно и ефикасно да подпомага, да съветва, както и да контролира всички служби на комисията и държавите членки. За да може да се възприеме този модел, засилихме и вътрешния контрол на ниво комисия. Новата стратегия предвижда по-активна роля за ОЛАВ при координирането на бор... мерките за борба срещу измамите в отделните служби на комисията. Това е едно важно хоризонтално правомощие. Вече от много години настояваме спрямо държавите членки, освен това да разработят отделни национални стратегии за борба срещу измамите, за да се повиши нивото на защита на финансовите интереси на Съюза. Към момента 11 държави членки са разработили подобни стратегии и са уведомили комисията за това. Три други държави са разработили стратегии, но все още не са ги предоставили на комисията. Четири държави пък в момента работят по въпроса. В доклада ПИВ излизаме за пореден път с препоръка към останалите 9-10 държави членки също да приемат национални стратегии за борба срещу измамите. Вашата комисия също се обърна към държавите членки с такъв призив. Неодавна Европейската сметна палата направи същото в специалния си доклад за борба срещу измамите в областта на кохезионната политика. Според мен приемането на национални стратегии за борба срещу измамите е важна стъпка в общите ни усилия за борба срещу измамите и нередностите на европейско и национално ниво. Уважаеми госпожи и господа депутати, по време на мандата си заедно с Олаф създадохме предпоставки за по-добри действия за борба срещу измамите. Това въжи най-вече за държавите членки, както и за страните бенефициенти. Мерките там се увенчаха с успех. Най-важното предизвикателство за комисията е успешното прилагане на така създадената рамка. За целта са ни необходими и съответните ресурси. Обеден съм, че тези ресурси под формата на човешки и материални ресурси си заслужават, тъй като една голяма част от инвестираните така средства ще се върне в европейския бюджет. По широките правомощия на ОЛАВ се отразяват добре на европейския бюджет – Отразяват се положително и на доверието на гражданите. Докладът ПИВ за 2018 година свидетелства за успеха на съвместните ни усилия. Следващата комисия може да се възползва от този успех. Благодаря на вас, на вашата предшественичка госпожа Гресле, както и на предходната комисия КОМТ за винаги конструктивното ни взаимодействие. Вашата критика също е полезна за нас. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще изслушам коментарите ви по тази точка от дневния ви ред и по доклада на комисията. Благодаря, господин комисар. Докладчикът е господин Кус. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Етингер, за интересния доклад. За мен всичко това е съвсем ново, затова е и чест за мен да започна постепенно работа в тази област. Запознах се с първия доклад от преди 30 години. На последната му страница има нещо много интересно, а именно борбата срещу измамите е тема от основно значение, която минава като червена нишка през целия доклад. Установяваме необходимост от сътрудничество на всички нива. Без такова сътрудничество борбата срещу измамите е невъзможна. Много интересен е този акцент, според мен. Взаимодействието на всички нива. Това взаимодействие е предпоставка за успеха на борбата срещу измамите. Този елемент като че липсваше във вашия доклад. Докладва се за особено широк диапазон от елементи, съгласно член на 325 алинея 5 от договора за функционирането на Европейския съюз. Това действително следва да е така. Следва да докладвате за мерките, които сте предприели през съответната година за борба срещу измамите. Огромен е броят на тези мерки. Трудно ми беше да прочета текста. Може би щеше да ми е по-лесно, ако го бях чел на немски, а не на английски. Но бях опорит и се справих. Цитирате особено голям брой програми, като например програмата EDIF, на английски. Освен това, докладвате и за програмата за ранно установяване и изключване. Тази система се основава на разпоредбите на член 135 до член 145 от финансовия регламент. Ако човек се запознае по-отблизо с тази система, то ще види, че става дума за изключително сложни и всеобхватни правила. Установявам също така, че през изминалата година структурата в рамките на тази система е била сезирана с 6 случая. 4 са били случаите през 2017 година, а тази година докладвате за 8 случая. Има известна липса на баланс тук, според мен. Явно се полагат големи усилия за учредяването на подобни структури. В тях членуват видни експерти, те имат секретарят и други служители, но в крайна сметка биват сезирани в рамките на цяла една година само с 6 случая – освен това, заявявате в доклада, че използвате и различни методи за установяване на измами, например по електронен път. Но липсва до голяма степен елементът на сътрудничеството в доклада. Какво бихте казали вие по въпроса? Доколко са съразмерни предприятите от вас мерки? Съгласно член 325 алинея 5 от договора, мерките трябва да са с възпиращ характер. Не знам дали учредяването на една структура би могло да има възпиращ характер. Няколко по-общи бележки. Липсва още нещо, според мен – няма разбивка на отделните случаи по държави. Не е ясно къде наистина има проблеми. Тук в Брюксел ли, в администрациите по места ли или в конкретни държави членки, Няма, според мен, достатъчно подробна разбивка по държави. Освен това, казахте, че през изминалите 30 години системата постоянно се е подобрявала, че сте постигнали голям напредък. Приветствам това, но при положение, че настоящата система вече функционира доста добре и че е намалял броят на случаите на измама, защо тогава ни е необходима Европейската прокуратура. Следващият ми въпрос. Заявявате, че трябва винаги да се предприемат уместни и необходими мерки от страна на комисията с цел борба срещу измамите. Много се набляга на работата по електронен път при контрола. Председателката, колега, напомням ви, че вече говорите от 6 минути, почти колкото господин комисаря. Обикновенно докладчиците получават по 4 минути. Аз ви дадох още две отгоре. Моля да приключвате. Попитах предварително и ми казаха, че мога да говоря почти колкото господин комисаря, но може би не съм разбрал правилно. Добре, тогава ще се задоволя само с тези въпроси, въпреки че имам още много въпроси. Нека задам поне още един. Много е важна прозрачността в тази област. Какво предприемате, за да се спазват разпоредбите на общия регламент за защита на данните? От една страна следва да се защитават личните данни, но от друга страна са ни необходими такива данни, за да се борим срещу измамите. Как се справяте с това противоречие? Още едно нещо. Цифрите, които цитирате, тук включени ли са и случаи на национално равнище? Например, измами с европейски субсидии на национално равнище. Включени ли са тези цифри във вашата статистика или такава статистика се води само отделно на национално равнище? Последен въпрос. Кой определя дали една нередност е свързана с измама или не. Виждам, че има такава разбивка в статистиката ви. Кой и как постановява тази разлика? Мисля, че тя може да се установи едва след като съдът е излязъл с окончателно решение, ако е имало съдебно производство. Това бяха въпросите ми до тук. Останалите въпроси, вероятно, мога да ви задам в писмена форма. Та или иначе, благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви, че представихте доклада. Наистина ме радва това, че искате да се предвидят права на достъп. Право на достъп до комисията Олаф, ЕПО и Европейската сметна палата. Какво означава това? Предполага ли то внезапни проверки? Защото ако не се правят внезапни проверки от страна на всички тези институции, то в последствие, разбира се, като направите обявена проверка, ще установите, че всичко е наред. Няма да можете да установите измама. Благодаря ви, че можах да задам толкова много въпроси. Председателката, почти направихте 10 минути. Колегата Ксе, ако нямате нищо против, нека дам думата на господин комисаря, тъй като бяха многобройни въпросите и след това ще дам думата на останалите трима колеги. Äh, Благодаря много. Първо, по въпроса за начина по който се публикува този доклад. По-настоящем той е на разположение на три езика, включително и на немски. А тук а, разговаряме в момент, в който писмените е, преводачи работят по превода на доклада на всички 24 официални езика. Второ, разделението между страните в а, приложението, където се говори за кохезионната политика, за селското стопанство. Там има яснота за това какво се случва страна по страна. Повдигнахте въпрос за работата на ЕДИС. Новоустановен орган във връзка с регламент, прегледа на финансовия регламент от 2016 година и съответните препоръки на съда. В пилотна фаза този проект обучаваме е, човешките ресурси. Имаме 6 случая, но броят им смятам, че ще се увеличи значително за в бъдеще. Защо ни трябва Европейска прокуратура? Ами, Олаф е орган, който работи от около 10 години. И се занимава с нередности и измами. Ако има преднамерена измама, националните органи се занимават с тази тема. Това е измама срещу интересите на Европейския съюз. Но що се отнася до нередности, това може да е случайна грешка. Същевременно тези грешки също не са приемливи. В наказателното право на национално равнище има в общи линии съгласие в много страни по света как се дефинира корупция и измама. Но може да има някои минимални разлики между различните национални дефиниции – Наказателното право, за съжаление, по очевидни причини е национално правомощие. Европейската прокуратура. Ами до сега, в случаите, в които има престъпление, измама и се разследва дадено лице, ние можем да изискаме възстановяване на средствата, но наказанието е работа на националните органи. Виждаме, че има воля за това на някои места и не толкова голяма на други места. Затова искаме да се хармонизира подхода, да има Европейска прокуратура и така Олаф да събира информацията и след това да я предава на Европейската прокуратура, която да повдига темата в съдилището на национално равнище, вземайки предвид хармонизирани процедурни норми. Може да се каже, че Олаф е нещо като полицията, Европейската прокуратура е нещо като Националната прокуратура. Полицията събира доказателствата, събира отпечатъците, търси престъпника и цялата информация след това се предава на прокуратурата. Няма наказателен съд на европейско равнище, може за в бъдеще да се стигне и до това, но тъй има измами, които се разследват от Олаф и ако има обвинение, за престъпление, то може да бъде прехвърлено на Европейската прокуратура. И вече да се види по-нататък как да се процедира със средствата на наказателното право. Бъдещето ще реши как ще се организира дейността по-нататък. Защитата на данните и прозрачността. Общия регламент за защита на данните се прилага от нас. По някой път имаме въпроси от депутати от парламента и виждаме, че има нужда да се въведат и други форми прозрачност. Може би въпросите, които се задават, трябва да бъдат проверявани и е, сверявани с регистъра на изискванията за защитата на данните – но правният отрасъл не е покрит от защитата на данните. Благодаря ви много, господин комисар. Госпожо Кшей, исках да ви дам думата по-рано. Можете ли да покриете темата в рамките на минута и половина, защото иначе времето ни няма да, доста... да, да стигне. Благодаря. Ще бъда кратка. Благодаря много на комисията и ем, на комисаря за доклада ПИФ на английски, т.е. защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Ем, на, беше прията директива е, по тази тема и стратегия за ОЛА. Всичко това са важни елементи, както и прокуратурата, но също времено Европейската комисия от миналата година, от е, предходния мандат, е, се отказа от публикуването на двогодишния доклад за корупция и бившия председател стана член служител на Голдман Сакс, не се и Селмайер и имаше други сериозни проблеми. Но сега ще се спра на от необходимостта от оценка на правилното приложение до 2021 година. Ясно е, че има време до тогава, но имате ли яснота а, колко държави членки не са транспонирани системата на национално равнище. 883 е номера на регламента, който предложи комисията. Приложили сме е, позиция на пълно първо четене. Европейската прокуратура трябва да бъде оперативна. Какво е положението в междинния период? Е, прокуратурата е оперативна, но регламент още не е прият. Как ще се работи? последния въпрос Европейския съюз се бори срещу корупцията, но преговорите с, с, с Греко не напредват. Как може да се присъедини Европейския съюз към Греко възможно най-бързо? Има молба към всички колеги. Ако искате в Греко, в моля ви, ако искат да ни приемат на сериозно, трябва да, да правите разграничение между лично мнение и обвинения в измами. Вие току-що хвърлихте обвинения в измама към бившия председател на комисията Барозо и към а, Господин Селмайер, трябва да се подхожда а, а, много внимателно с такива коментари. Благодаря, госпожа председател. Казва господин Ленърс, аз съм нов в тази комисия, малко съм разочарован. Мислех си, че всички ще получим същото време за изказване като господин комисаря а, и вече си подготвих време за изказване едно изказване от 15 минути, а сега трябва да го съкратя до минута и половина. Благодаря на комисаря, благодаря на Олаф за доклада от миналия месец. Отличен доклад, особено що се отнася до качествения анализ. Един от въпросите и може би комисарят може да се занимае повече с темата, е свързан с това, че качествения количествения, извинете, анализ не допринася особено много, защото просто получаваме информация колко случаи на евентуални измами са били хванати от държавите членки. И реално нямаме е, обща информация за е, е, действителния брой на измамите, какво става с тях, намаляват ли или се увеличават – и как функционира стратегията на Комисията за борба срещу измамите, за да може да се подобри тази част на анализа. Още един въпрос. В доклада споменавате предложението на Европейската комисия за защита на бюджета, особено що се отнася до върховенството на закона. Разбирам обаче, че само 11 държави членки са приели стратегия за борба с измамите. Как тогава може да се разчита на националните стратегии? Да, не трябва ли тези стратегии да са предварително условие, за да се счита, че ангажимента, свързан с върховенството на закона, е изпълнен? Благодаря много, че бяхте кратък и а, точен. Катерина Киничи. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, господин комисар, за това, че взехте, е, че сте тук и за направеното изложение. Е, както комисарят подчерта, политиката за борба с измамите е, съществува вече от 30 години и има и нововведения, но се сблъскваме и с нови предизвикателства. В тази комисия миналата седмица разговаряхме за електронната търговия и нейното развитие. Темата е важна за гражданите, но също времено включва и нови елементи и всъщност може да доведе до много измами, включително и до митнически измами. Казахте, че правите всичко възможно за, под, за задълбочено сътрудничество и че е, половината от държавите членки вече участват в задълбоченото сътрудничество. Сътрудничеството между Европейската прокуратура и ОЛАФ може да е важен инструмент в борбата срещу измамите, и в защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Моят въпрос обаче е малко по-общ. Бих желал да се, желала да се върнете на нещо, което вече споменахте е, и да ни предоставите повече подробности. За ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз е необходима хармонизация на правните норми. Националните органи заявяват, че приложението към доклада показва, че все още има доста сериозни разлики между практиките в различните държави членки. Трябва да се има предвид де, по, определението на понятието измама и е, определението на понятието финансови интереси на Европейския съюз. Тези определения съществуват вече от много време и са консолидирани как може да се постигне по-голямо хармонизиране, по-голямо уеднаквяване в начина по който работят националните власти? Защото този подход е особено важен за борба срещу е, онези, които вредят на интересите на Европейския съюз. Госпожа Строгарио. Thank you so much. Um, Chair. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в Сянка от е, Обедини Европа, е, Обнови Европа и а, е, искам да благодаря на комисаря за доклада. От 13 години Европейската комисия излиза с годишни доклади за защитата на финансовите интереси и е, сме напреднали, но има е, и много промени. Трябва да, да се спрем на някои от въпросите, които повдигна и е, докладчика. И в тази връзка ще спомена няколко цифри. В сравнение с 2017 година, въпреки че броят на а, нередностите, свързани с измами, е спаднал значително а, до някъде, е, размерът им е, се е увеличил с обезпокояващите 183%. И в важни области, като селското стопанство, в две държави членки, Румъния и Италия, нередностите, които са установени, представляват над 60% от а, тези нередности. Аз съм от а, Румъния и е, държа да го заявя тук. Е, нямам намерение да се държа с фалшив патриотизъм. И е, се иска за тези нарушения да се активира член 7. Е, става в дума за върховенството на закона. Създаването на прокуратурата е важен начин да се защитят е, финансовите интереси на Европейския съюз, но все още се сблъскваме с сериозни предизвикателства и основното, първото от тях е да се включат всички държави членки. На второ място трябва по-добре да се работи в Европейския парламент, е, за да се настои да има и финансови санкции и държавите членки трябва да, подав... да показват по-силен ангажимент, да има действителни системи за борба срещу измамите, които действат добре. Защото всъщност, когато говорим за финансовите интереси на Европейския съюз, това означава всъщност интересите на дънокоплаците. Очакваме да работим добре с колегите. Извинявам се, говорите вече 3 минути. Колегата Сарвама има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря Оттингер. Приветствам доклада, приветствам анализа и препоръките на комисията. Мисля, че най-важното, което трябва да се има предвид тук е, че борбата на Олаф в борбата срещу... Е, опита на Олаф в борбата срещу измамите е силно подчертан. Аз искам да се присъединя към колегата Ленерс, е, който също е докладчик в, който е докладчик в Сянка. И искам да е, заявя, че тук основната основното, което е свършено, е събиране на информация и нейното е регистриране, но това не ни помага достатъчно добре да разберем какво се случва в отделните държави членки. Трябва да видим какво става държава по държава, за да разберем какво се случва. И това го казвам на всяко заседание. Благодаря господин Отингер за сериозната работа по тази тема през последните пет години и за отличното ви сътрудничество с Комисията по бюджетен контрол. Благодаря. И аз имам един въпрос към господин комисаря. Говорихте за по-рафинирани методи на работа. Има ли нови модели на работа, които може да са от интерес за нас? И на второ място. Има системи, в които си струва да се вършат измами. и Самите престъпници си правят а, а, предварителна оценка какво ще стане, вземайки предвид дори а, възможността да бъдат хванати и колко ще им струва това. И въпреки това извличат печалби. А, знам един конкретен случай. Затова моят въпрос е санкциите са измернили са. Когато се говори за глоби, те отговарят ни на измамите, които са извършени. wird vorschlagen, rund um die 10 Minuten, um auf die Fragen. Господин комисар, в рамките на 10 минути. По последния въпрос дали измамните дейности са предшествани от някакъв анализ на рентабилността, бих казал следното. Когато се отчете, че има измама, измамникът би трябвало да подлежи на наказателно преследване и да заплати глоба на национално ниво, е възможно да се наложи и присъда с лишаване от свобода. Това зависи от националното законодателство. В нашия доклад споменаваме конкретни случаи, в които се работи работи по някакви много сложни схеми, например електронната търговия, доста ни затруднява. Тя е много полезна, но е свързана и с множество опасности. Е, смятаме, че при електронната търговия наистина трябва да имаме предвид и ползите, и опасностите – така че нашият подход също трябва да бъде достатъчно рафиниран. В държавата членка може да се случи нещата да вървят гладко доста дълго време и след това изведнъж да има много рязко нарастване или много голям обем измами. Препоръките за разработване на национални стратегии срещу измамите, за жало си остават препоръки. Ние не разполагаме с някакъв лост, с който да задължим държавите да се съобразяват. Всъщност, вие като парламентаристи често имате по-голямо влияние върху своите партии и членове на парламента, отколкото нас. Защото аз все едно съм в Колизеума, на арената, нападат ме лъвовете на държавите членки и ми казват направи повече. Но ние не сме някаква супер държава в Букурещ, Братислава, София, ние не можем просто а, да пристигнем с самолет и да кажем какво да се прави. Комисията не е някакъв вид централизирана държава. Ние сме в едно и също положение. Всъщност, ако погледнете какво сме постигнали, имайте предвид, че преди 20 години Олаф изобщо не беше толкова силен. Беше някакъв вид секретариат. Надявам се, че можем да продължим да работим на европейско ниво и да работим по проблемите, които ви притесняват. По приложението на директивата ПИВ мога да кажа, че 12 държави членки изпълняват, 8 частично, останалите не. Какво можем да направим? Единственото, което можем да направим е да се обърнем към съда и да започнем процедура за нарушение – Можем също така да изпратим писма, в което писма, в които да заявяваме, че има нарушение и ако те нищо не направят, отново да се обърнем към съда. Разбира се, ние можем да говорим за нормите за служителите – но не можем да говорим за измами. Съжалявам, ние трябва да внимаваме. И не бива да се отправят безпочвени обвинения. Много ви благодаря, господин комисар. В края на дебата бих искала наистина да благодаря най-сърдечно Трябва да кажа, че през последните години сме работили много добре с комисията. От името и на моята предшественичка искам отново да ви благодаря, да се надявам, господин комисар, че ще ви видим отново и че това, което сте започнали, ще продължи в същия дух. Господин Кус, като докладчик имате последната дума. Още веднъж много благодаря. Разбира се, господин Йоханес Хан отново може би ще бъде комисар. Той е много компетентен и ни е много мъчно, че ще го загубим. Да, виждам, че вече такът крокодилски сълзи. Genau. Ich möchte mich den Worten einfach anschließen und mich auch ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Но, аз също искам да се присъединя към комисар. Трябва да кажа, че първо ви слушах в комисията по бюджетни въпроси. Винаги е било удоволствие да работим с вас. Винаги сте били много компетентен. Надявам се нещата да продължат в същия дух и в бъдеще. Благодаря. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, уважаеми колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Може ли да помоля всички да заемат местата си и да запазят тишина? Нека първо най-сърдечно приветствам с добре душа отговорния член на Сметната палата Николаос Милионис. Добре дошъл. Радвам се, че господин комисарят бе сред нас, въпреки че има тежък грип. Наистина високо оценявам този жест, тъй като знам, че в момента върлува тежък грип. Сега ще дам думата на господин Милионис а след това на господин комисаря. Госпожо комисар, почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, трябва да кажа, че за мен е чест да представя резултатите от работата на Сметната палата в частта природни ресурси. За финансовата година 2018 година ние установихме грешка от 2,4% в функцията природни ресурси като цяло. Това е близко до нивото на грешка, което сме намирали през последните две години и е все още над прага от 2%. Разбира се, Имаме сложни условия при природните ресурси, има разходи за развитие на селските райони, пазарни мерки, риболовно стопанство, околна среда и дейности по климата. От 156 плащания, на които направихме проверка, една четвърт бяха характеризирани от грешка. Основните причини за грешката са свързани с допустимостта, обществените поръчки и неточната информация. Например, бенефициент, чието стопанство беше твърде голямо, за да получава подкрепа, която е предназначена за малки и средни стопанства. Също така имаше бенефициенти, които получават помощ като млади фермери, които не отговарят на условията за допустимо след получаване на първото плащане. Миналата година ние препоръчахме комисията да направи оценка на ефикасността на действията на държавите членки, за да се видят причините за грешките – тази препоръка се отнася и до слабостите от 2018 година. Ние ще направим оценка на изпълнението като част от последващите процедури. Останалите три четвърти от бюджета отговарят за директните плащания по ЕГФ. Ние смятаме, че процента грешка в тази област е под прага от 2%. Това потвърждава позитивните резултати от последните две години. От 95 преки плащания, които аудитирахме, 81% нямаха грешки. Повечето грешки бяха свързани с това, че фермерите дават неточна информация по площите. Положителните постижения в областта е преки плащания по ЕГФ – са свързани най-вече с Комисията за интегрирана администрация и контрол АЯКС, системата за определене на парцелите и също така геопространственото приложение, както и кръстосаните предварителни проверки по мобите на фермерите. През 2018 година комисията представи процентна грешка от 2,1% за разходите по ОСП като цяло и 1,8% за ЕГФ преки плащания. Тези цифри отговарят на заключенията от нашите одити, че нивото на грешка при разходите природни ресурси е съществено като преките плащания не са засегнати. От 2015 година насам знаем, че се изисква възстановяване на разходите. 2018 година ГДА ГРИ извърши проверовачни посещения на 17 сертифициращи органа, от които 5 се оказаха надежни – бяха набелязани някои проблеми, особено при методиката и проверките за допустимост. ГДА Гри направи корекции в процента грешка, които се докладват от разплащателните агенции. Както и в предходните години, ГДА Гри се опря най-вече на своите проверки за съответствие при разходите на разплащателните агенции. Необходимо е работата на сертифициращите органи да бъде подобрена. Ако комисията иска да ги използва като основен източник на сигурност, че разходите по ОСП са редовни. През 2018 година ни оповестихме и доклад по бъдещето на ОСП, както и становище по законодателните предложения за ОСП след 2020 година. По отношение на разходите за природни ресурси, ние сме изготвили специални доклади, като например за ВЕИ в селските райони – финансиране на проекти в тези райони, хуманно отношение към животните. Ние сме покрили екологични теми, като замърсяване на въздуха, улавяне и съхранение на въглерод, превенция на наводненията и опустиняване. Нашите посещения на бенефициентите за декларациите за достоверност дадоха възможности да оценим изпълнението – видяхме, че дейностите в селските райони като цяло се извършват съгласно планираното. Като държавата членка проверява доколко са обосновани разходите, посочихме, че при някои проекти има възможност разходната част да се опрости, като се използват еднократни суми или суми по подразбиране – това се отнася най-вече за мерки, които съдържат сходни дейности или разходи. Също така ние направихме преглед на това как комисията и държавите членки измерват изпълнението. Продължаваме да се натъкваме на слабости в използването на показателите за резултатите около една трета от дейностите за селските райони нямаха такива съществени показатели. А когато ги имаше, те не винаги бяха свързани с съответните цели на ресора. Много от тях се насочваха най-вече към нивото на подкрепа, а не към постигнатите резултати – ние препоръчваме комисията да се заеме с тези слабости, когато предлага новата ОСП. Благодаря. Благодаря, господин Милиони. Сега давам думата на комисар Холган. Госпожо председател, почитаеми членове на Сметната палата и Европейския парламент. Благодаря. Първо, госпожо председател, да ви поздравя с избора ви за председател на тази комисия. За шести път идвам при вас. Разбира се, сигурно съм при вас е, за последен път в това си качество. Радвам се на тази възможност. Разбира се, е много важно да имаме доверие в системата, която защитава обществените фондове. Това въжи за освобождаването от финансова отговорност и сега за последните 5 години в областта ОСП ние имаме разходи, които са надлежно обосновани. Имаме Горните доклади на ГД Агри, които покриват тази област 97,1% от разходите са редовни. Същевременно Сметната палата посочва съществени грешки в области извън ОСП, а при ОСП имаме 2,1%. Това са много положителни послания, включително и от нашите доклади за дейности. Тази година ние нямаме съществени грешки. Има и подобрения в органите за сертифициране, които са много важни. Виждането на сметната палата е важно. За тази година няма препоръки за промени по ОСП. Това е съществено постижение, показва усилията на държавите членки и на комисията, тяхната ангажираност с една добре управлявана политика. Също така през годините бяха предлагани решения, които да подобрят системата. Ангажимента на държавите членки с подобряването на системите за контрол – е също важен. Приветствам факта, че Сметната палата посочва системата за идентификация на парцелите като област, в която грешките са намалели. Това е свързано с плащането, обвързано с площа. Разбира се, системата е сложна – но въпреки сложността ние успяхме да премахнем някои от слабостите. Предприехме инициативи и те вече е, носят резултат. Имаме една по-ефикасна рамка, държавите членки имат планове за действие и това се отразява и на намалелия процент грешки. Но има и някои тревоги, особено при измамите и конфликта на интереси. Нека ви уверя, че комисията и в които са независими, се отнася много сериозно към такива случаи. Ние правим всичко възможно, за да защитим европейския бюджет. Така че всички доказателства за измама ще бъдат надлежно разследвани – и ще бъдат предприяти съответните мерки. Разбира се, заради няколко изолирани случая не можем да хвърляме сянка върху разходването на средства в цялата ОСП, където процента грешки е нисък. Имаме и много надежна система за корективни действия – и на крайна, е, в крайна сметка ние също така правим финансова корекция, която е 1,25%. Преките плащания имат много добро ниво на освояемост, около 99%. При изпълнението на новите програми за селските райони имаме платен 48% от целия портфейл. Всичко това показва, че ние сме насочени към изпълнението. Нека кажа какво правим напоследък и какво ще направим и в бъдеще. Работните места в селските райони са много важни за устойчивостта. Селското стопанство е особено важно за тях. 44 милиона са ангажирани пряко или непряко в този отрасъл. Аз подкрепям преките плащания, които дават един осигурен минимален доход за селските стопани, дават стабилност. Същевременно ние трябва да имаме предвид и задълженията по околната среда. Разпределението на преките плащания, както виждаме от неотдавнашни проучвания, не е добре обосновано. Около 72% отиват в семейни ферми 5 до 250 хектара – половината са в ферми, които са по-малки от 5 хектара. Системата е наистина приобщаваща. В нея е заложено задължителното многообразие при преките плащания. Разбира се, има какво да се подобри при това разпределение, затова съм направил предложение след 2020 година – като задължително преразпределение на подкрепата. Вие познавате тези предложения. До 2018 година много ферми получиха подкрепа. Миналата година ви казах, че за мен високоскоростния интернет е много важен и там имаме нарастване. 2011 година беше 11%, а 2018 вече 33%. Държавите членки го включват в инфраструктурни проекти. Това показва, че мерките при санските райони работят. Разбира се, трябва да се направи много повече, за да имаме динамична провинция, която да привлича младите хора. Аз съм направил предложение за реформата след 2020 година. Трябва, разбира се, да мислим и за едно устойчиво бъдеще. На първо място да има кръстосано спазване и екологизиране – фермерите би трябвало да поемат допълнителни задължения, да се модернизират съоръженията, да са по-енергийно ефективни. Резултатите са обнадеждаващи. Намаление на парниковите газове с 20% от 90-та година до сега – в някои отрасли имаме и леки увеличавания, обаче, а, но се увеличават и площите, които се отглеждат чрез биологично земеделие. На някои места имаме нарастване с 40%, също така екологични практики за биоразнообразие, за опазване на видовете. Комисията разчита и на новия регламент за биоземеделието, който ще влезе в сила през 2021 година. Надяваме се, че така ще има и допълнително развитие. Европейското селско стопанство е не само устойчиво, но и конкурентоспособно. 2018 година Комисията предложи директива по нелояните търговски практики – тя наистина помага на мястото на фермерите в веригата за доставки и ги пази от нелоялни конкуренти. Износа при хранително-вкусовата промишленост нараства. Ние същевременно не вредим на селското стопанство в развиващите се страни. Напротив, ние допринасяме, например, чрез Европейско-Африканския съюз за устойчиви работни места. Европейския съюз също така е най-големия вносител на храна от най-малко развитите страни. Имаме пазар, който е отворен, стабилен за внос. 3,6 билиона евро. Това е обема храни, който се внася от Африка в Европейския съюз 2018 година. Също време имаме сигурност на доставките, устойчивост и добър жизнен стандарт за фермерите. Така че, госпожо председател, Комисията е запозната с проблемите. Аз прочетох доклада на Сметната палата. Ние наистина можем да работим възоснова на изпълнението след 2020 година. Комисията предлага изцяло нов подход, който не се основава само на строгите норми за бюрокрация – що се отнася до изпълнението, а към резултатите. Благодаря ви за тази възможност. Сега съм готов за разисквания. Äh, благодаря ви, господин комисар. Първо, благодаря най-сърдечно на вас и на генералната ви дирекция за това, че винаги много активно сте работили по предложенията и критичните въпроси на нашата комисия. Но, за съжаление, в качеството си на докладчик ще трябва да подходя малко по-критично при въпросите си. Първо, съдейки по това, което казахте, всички селскостопански производители би трябвало да са във възторг в Европейския съюз но за съжаление това не е така. Нека бъдем честни. Във всички държави членки съм се срещала с, с селскостопански производители, които се оплакват от огромното ниво на бюрокрация и насоките на различните генерални дирекции, които отчасти си противоречат. Това води до големи трудности за производителите. Всички разработвани разпоредби от една страна трябва да са разбираеми, второ трябва да са изпълними и трето не бива да си противоречат, но за съжаление, според мен в областта на селското стопанство това в момента не е така. Изключително голяма е бюрократичната тежест. Понякога тя предполага само това производителите да прекарват дни в поставянето на устройства на ушите на животните, например. Понякога обаче води и до много големи грешки. Тоест, е, от друга страна не се прави разлика между грешките. Ако се пропусне с 3 дни срока за поставянето на тези устройства на ушите, това се брои като за грешка. Също така за грешка се брои и нещо, което ще може да доведе до много по-тежки последици. Наистина, селскостопанските производители издъхват от нивото на бюрокрация. То води и до при установяването на дейността на немалко стопанства. Ако продължаваме по този начин, то това наистина ще се отрази изключително зле на целия отрасъл. Затова според мен трябва да поемете ясни ангажименти за упростяване за следващата многогодишна финансова рамка. Освен това сте установили слабости в областта на проверките по отношение на биологичните продукти. А биологичните продукти са по-скъпи, с тях се реализират големи печалби на пазара. Ако има измами в тази област, то какви са според вас причините за нея? В Германия също има такива случаи на измама, но при нас функционира добре разкриването. А какъв е проблемът с разкриването на европейско равнище при проверките на тези продукти? Ако на един етикет е написано, че продуктът е биологичен, той съдържанието трябва да е биологично, тъй като става дума за съвсем различни методи на производство. За какви нередности става дума? За обикновени грешки ли или пък за сериозни измами? Освен това, в Словакия, както и в Румъния, според мен, има случаи, за които използвате много любезни формулировки, като двойни заявления за плащания става дума за това, че определени лица са управлявали площи без реалният собственик на площите изобщо да е знаел нещо за това, да не говорим за това, че е искал нещо такова. Наистина има подобрения по отношение на кадастъра, но е плашещо, според мен, че е възможно заграбването на площи в Европейския съюз отчасти не функционира добре в случая правовата държава. Затова искам да знам доколко в момента можете да гарантирате, че в Словакия, в Румъния и другаде вече не се извършва заграбване на земи. Как можете да гарантирате, че там пък, където това се извършва, наказанията да са толкова тежки, че да имат възпиращ ефект или да няма финансови ползи от едно подобно деяние? И имам и още един въпрос, на който няма нужда да ми отговаряте сега. Задавам го от името на всички колеги. Ще го отправя към всички генерални дирекции. Бихме искали да има разбивка на процентите на грешки, точна разбивка на причините за това както и на методите, които използвате при изчисляването им. Има големи разлики в това отношение между отделните генерални дирекции. Не е ясно на базата на какво се изготвя тази статистика, какви бази данни се използват за нея и как се изчислява крайният процент на грешки. Продължавам да смятам, че съм доста интелигентен човек, но винаги съм изумена от това как се изчислява процентът на грешки. Не мога да проумея метода в тази област. Няма нужда да ми отговаряте на този въпрос сега, но би ми се искало да ни се предостави информация по него. Ще спра до тук. Това са първите ми въпроси, след като се запознах с много интересния ви документ. Господин комисар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с вас. И аз до сега не съм срещал ентусиазиран селскостопански производител и не очаквам да се запозная с такъв. Те като че ли естествено не са предразположени към възторг. Нека сега отговоря на въпросите ви. Много бих се радвал да има 10 милиарда евро за срок от 7 години. Изключително високото ниво на бюрокрация. Именно за това работя по реформирането на ОСП. От 2014 година насам Чувам само критики за прекомерното бюро на бюрокрация, за свръхсложността. Започнах да чувам тези критики още през 2014 година, година след като бяхме приели съответното законодателство. Всички искат Европа да каже на фермерите какво трябва да правят, вместо да преминат от подход ориентиран към спазването, към подход ориентиран към резултатите. Разбирам това, но ние трябва да защитаваме бюджета си и общата си европейска политика. Едновременно с това можем да делегираме отговорност на държавите и регионите. Не бива Европа да взема решенията по всички въпроси и държавите членки могат да се включат. Говорихте за поставянето на устройства на ушите на животните. Познат ви е проблемът от Бавария. Реших този въпрос още преди 3 години тогава постановихме една нова хипотеза в законодателството, която допринесе за решаването именно на такива въпроси, като проблема в Бавария. Добре е, че познавате проблемите в Бавария. Да, той е един от проблемите, които съм решил. От 2014 година предложих редица промени в системата за упростяване. Съгласно моето предложение, след 2020 година ще има значително подобряване. Значително ще намалее броят на необходимите мерки. Ще преминем от строгите изисквания за спазване на разпоредбите, нещо в което Европейската комисия е много добра, към подход ориентиран към резултати. Европейската комисия трябва да работи за спазването на правилата по места, но това може да се превърне в проблем за онези, които обработват по-малки площи, за дребните стопани биологичните продукти. Тъй като имаше измами, преразгледахме регламента в тази област. Преразгледаният му вариант ще влезе в сила през януари 2021 година. Мартин Хойслинг бе вашият докладчик. Мисля, че постигнахме много добър баланс между защитата на интересите на производителите и хармонизирането на правилата за онези, които внасят към Европейския съюз. Имаше много случаи на измами в Германия и Холандия, например. Затова се надяваме, че новите правила ще сработят по-добре в бъдеще. Като цяло организирането на проверките спада към правомощията на държавите членки. Те следва да организират проверките така, че да не е това неудобство за производителите. Въведохме система на предварителни проверки. Така сега заявленията могат да се проверяват онлайн за по-дребни грешки. Миналата година в Ирландия 6000 производители се възползваха от тази система и така нямаше финансови щети за тях. Мисля, че трябва да прилагаме точно такава система, особено към по-дребните производители, които много често не допускат нередности умишлено. Разбира се, има различни системи за различните категории измами, но кръстосаните проверки са към правомощията на държавите членки. Държавите членки се опитват да обединят своите проверки с проверките, които са задължени да правят по ОСП. Знам, че имахте предвид броя на проверките. Към момента по 5% от проверките е установен висок процент на грешки или са установени нередности. Ако държавите членки се справят добре с спазването, то процентът на проверките може да бъде намален с времето до 1%. Това ще е стимул за производителите и за държавите членки. Шест разплащателни агенции и пет държави членки през изминалата година са намалили, например, броя на проверките си. Тези намаления на броя на проверките се одобряват в крайна сметка от комисията, но отговорността за това носят държавите членки. Словакия и Румъния. Имаше твърдения за измами. Бе сезиран Олаф, който проведе разследвания. Ако става дума за измами, се намесла Олаф. Ако става дума за системите за управление и контрол, се намесва ГД Агри. Трябва да сме наясно с тази разлика. В момента се извършват редица проверки. Ако има риск за европейските фондове, ще бъдат направени финансови корекции. Напълно сме наясно с тези въпроси. Тази година извършихме редица одити. Сега в рамките на състезателната процедура органите на държавите членки ще могат да реагират. Това е необходимо, за да можем да внесем да изложим и силни аргументи пред съдилищата. Знам, че случаят е много сериозен. Директорът, отговарящ за това, е тук до мен в момента, госпожа Боршман. Тя е представлявала комисията на редица срещи по този въпрос, включително и в Словакия. По въпроса за Румъния. Първите години след присъединяването на страната бяха много трудни за нея, но сега процентът на освояване на преките плащания в Румъния е много висок 98,8%. В развитието на селските райони пък процентът е 53%, над средния за Европейския съюз по въпроса за заграбването на земи в Румъния и други държави членки. Знаете какво е положението в Словакия. Знаете, че комисията предприе действия по отношение на тази държава. Винаги, когато има сигнали за незаконосъобразни практики, провеждаме проверка. Това е обичайната процедура политиката по отношение на поземлената собственост и заграбването на земи в Румъния 3 милиона фермери притежават повече, по-малко от 5 хектара. 8% от поземлените площи принадлежат на големи стопанства. Държавата членка има правомощия в тази област, но когато става дума за измами с плащанията, се намесваме ние и на ниво системи за управление и контрол. Има една държава членка, в която има твърдения за заграбване на земи. Ние разследваме този случай, но за да се намесим по този начин, трябва да получим сигнал има немалко публикации във вестниците, например, по тези въпроси, но не ни сезират с оплаквания производителите. Ако според вас има разлики между окончателно изчислените проценти на грешки между отделните генерални дирекции, то с удоволствие ще ви предоставим информация за методите, които използваме в ГДА Агри. Благодаря. Сега думата имат докладчиците в сянка госпожа Пенкова от социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря комисар Холган за подробното изложение и за подробните отговори, които ни дадохте. Ще ви задам няколко въпроса по отговорите, които дадохте. Първият се отнася до упростените варианти за разходите в ОСП. Установявате, че държавите членки проявяват интерес, но че някои държави членки се опасяват. Не биха желали да прилагат тези методи и че им предоставяте подпомагане и консултиране. Не казахте обаче, че през следващия програмен период ще се дават подобни насоки. Казахте, че ще се дават само ако държавите членки ги поискат. Казахте също, че ще има някои промени по опростените варианти за разходите. Защо не се предвиждат насоки за следващия програмен период. Не смятате ли, че при липсата на такива насоки ще се забави процесът и ще се стигне до по-висок процент на грешки в държавите членки? Следващият ми въпрос се отнася до възстановяването на разходи на базата на резултати. По регламента от 2018 година се предвижда възможност за финансиране необвързано с разходите а с изпълнението на определени условия и постигането на цели по програмите. Комисията изрази намерение да внесе делегиран акт по този въпрос по Европейския фонд за развитие на селските райони. Но след първоначална оценка заявихте, че няма да предложите делегиран акт за Земеделския фонд за развитие на селските райони. Едновременно с това заявихте, че държавите членки са готови да приложат по-ориентирани към резултати подходи. Ако няма да приемете делегиран акт за този фонд, за разлика от другите фондове, то имате ли идеи за това как бихте могли да подпомогнете държавите членки? Ще си сътрудничите ли с Европейската сметна палата по този въпрос? Благодаря. Оливия Шастел, следващия докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, преди всичко искам да ви благодаря за вашето присъствие тук и за презентацията, за доклада, за дейността на Генерална дирекция сълскостопански въпроси. Е, темата е много важна, тъй като Сметната палата ни информира, че има определен брой елементи, е, които са свързани с е, тази година, 2018. И е важна тази политика за бюджета, това е ясно и също времено е необходимо на потребителите в Европа да се предлагат различни, разнообразни, качествени продукти. 59 милиарда, 60% от бюджета за 2018 година отиват именно за това. Нивото на грешка е 2,4% за природните ресурси за 2018 година, ниво подобно на предходните години, въпреки че е, има значително ниво на грешка е, и при плащанията. Това е във връзка с е, проучванията на Сметната палата. Много често всъщност проблемът е при сложността на правилата. Те значително увеличават опасността от допускане на грешки. Колкото по-сложни са правилата, толкова по- различни тълкования могат да имат. Знаем, че 99% от бюджета в тази област се управлява съвместно с държавите членки. Именно за това е крайно необходимо да се продължи с упростяването на мерките, на изискванията и на правилата, за да може да се намали нивото на грешка. Сметната палата разкрива, че има недостатъци в работата на, организа... на органите за сертифициране. Също казват, че резултатите за показателите за резултати не са достатъчно а, функционални. Например, що се отнася до мерките за екологизиране. През последните години и ако погледнем и напред в бъдещето, на основният въпрос е как можем да постигнем по-добри резултати, т.е. да се работи по-ефективно. Доклада на Сметната палата се обяснява, че е, остават някои мерки в областта на вътрешния одит, които все още не са приложени. И за това се обръщам към вас. Е, бихте ли ни обяснили защо не всички мерки за вътрешен одит са били приложени? И е, споменавайки упростяването, Искам да спомена и борбата срещу емисиите на въглероден двуокис от селското стопанство. Те са се увеличили от 2015 на 2016 година. С данни за 2017 и 2018 не разполагаме, може да ги имате вие. Тогава ни ги предоставете. Как обяснявате това увеличение? Също бих желала да ни дадете оценката си за програмата Действие на Европейския съюз за интелигентни села. Става дума за дигитализация. И целта е да се използва дигитализацията, за да се намали степента на грешка. В такъв случай как може да се систематизира е, тази, този подход – за да се вземат предвид нашите загрижености и по упростяването, и по намаляването на грешките. Благодаря много. Господин комисар, искате ли е, сега да отговорите, защото се натрупват въпроси? Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за зададените въпроси. Що се отнася до опростените варианти за разходите, заключението на Сметната палата е, че те водят до намаляване на административната тежест и позволяват да се насочат усилията към постигане на резултати. Тези варианти, опростените варианти за разходите – имат за цел да се съсредоточи усилието върху постигането на целите на политиката. Предприехме подобни мерки и преди две години в регламента Омнибус. Сега използваме също тези упростени мерки за разходите органите за сертифициране вече предоставят становища по тези е, варианти, вземайки предвид правомерността и е, редовността на отчетите и са приети всички препоръки в тази връзка. Е, за делегираните актове Всъщност това е отговорност на Генерална дирекция регионални въпроси. Ние обаче е, си сътрудничим с Сметната палата по специални доклади по тази тема. Така че ви уверявам, че си сътрудничим с Генерална дирекция регионални въпроси по темата. Също а, не е добре хората да оставят впечатлението, че няма да има техническа помощ за новите реформи. Напротив, техническа помощ вече има. Е, има документи с насоки, има семинари, е, за да може участниците да са наясно как ще работи стратегическия план за ОСП по новия модел на постигане на резултати. Защото, колко, защото трябва да се достигне до опростяване, това е ясно, а, за да се намалят нивата на грешка. Също времено, ако се съсредочим върху конкретните резултати, а, това ще ни помогне да вземем предвид по голямата картина. Имаше въпроси и за вътрешния аудит. Що се отнася до вътрешния контрол в комисията и до системата за вътрешен аудит, е, тази система редовно проверява генералната дирекция, включително генерална дирекция а, Агри и 16 препоръки а, е, има до а, е, септември а, а, тази година. На, а, четири от тях вече са приложени, няма а, критични препоръки, т.е. препоръки от съществено от особено съществено значение, които да не са били приложени. Съгласна съм с господин Шестел за политиката. Споменах го вече и в а, отговора си към председателката. С сертификационните органи помогнаха да се постигне значителен напредък в а, контекста на аудитирането. Имали сме вече 4 кампании и установяваме, че можем да се доверим на тези органи. През 2017 година работата на тези органи е взета предвид в коригираната степен на, на грешка на Генерална дирекция Агри – какво се има предвид е, под това коригирана степен на грешка? Ами защото им може да имаме информация, която да не е установена от е, Сметната палата или от държавата членка, но по някакъв начин е, да е достигнала до нас и тогава вземаме и нея предвид и за това се коригират нивата на грешка. Ще продължим да подпомагаме сертификационните органи, за да може те да са напълно наясни с всички изисквания. преминаването към пост... а, анализ възоснова на постигнати резултати не е нещо ново. и вече във втория стълб има система на възнаграждение на тези държави членки, където са постигнати добри резултати. Това сега ще стане и в първия стълб. Има конкретни показатели, които ще показват какви са резултатите. Вече го правим в областта на околната среда. Емисиите на въглероден двуокис споменах, че за 2019 година има намаление с 20%. Съгласна съм, че през предходните години в някои отрасли има а, точно обратния ефект и трябва да действаме по тази а, е, е, тема. Нещо, което вече а, е, се прави в Холандия. А, интелигентните села, това е нова концепция. И а, всъщност тя тръгна от парламента. депутатите Богович и Шели подеха тази инициатива. Трябва обаче да се вземе предвид необходимостта от съответната инфраструктура. Но през последната година от 11% са се увеличили на 53% селата, до които достига широко лентов интернет. Нашата цел е до 2020 година да имаме 100% покритие. Това е ще помогне значително на селските стопани да намалят нивата на сложност и да се избегнат дребни грешки. Надяваме се, че до 2021 година всички ще са свързани. Благодаря, господин комисар Виола фон Крамони. Следващият докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че <clears throat> ще се изкажа на немски, тъй като мога да съм по-точна. Казахте, че има показатели и в областта на опазването на околната среда, които се прилагат и към областта на ОСП. Но има ли и показатели за оценка по настоящата ОСП? Не само Европейската сметна палата, но и немалко научни институти напоследък излязоха с оценка на ефективността на мерките за екологизиране. Тези оценки бяха обаче доста по-различни от това, което ни представихте току-що. Бяха просто унищожителни. Защо при положение, че мерките по екологизиране по първи стълб, който се финансира с 73% от бюджета за ОСП или с 30,5% от бюджета на Европейския съюз, на 90% не са ефикасни, защо тогава не се реформира изначално първият стълб? Защо комисията излиза с предложение за реформа, което предвижда намаляване по първия стълб с 11%? Но там, където има ползи, там, където има агроекологични мерки и то ефикасни по втория стълб, предлагате намаление от 28%. От емпирична гледна точка, от научна гледна точка, това в никакъв случай не е аргументирано. Освен това, не е и в съзвучие с учредителните договори. Имам предвид договора от Лисабон. Та, да. Тъкмо когато говорим за показатели и за това, че има съмнение във връзка с ефикасността на плащанията и мерките, то защо предлагате съкрещения не там, където трябва? Екосхемите. Необходимо е тук съгласие от страна на държавите членки – но тук винаги се взема предвид най-малкия общ знаменател. А това няма да доведе до максимална ефикасност, няма да доведе до взаимодействие при мерките в селското стопанство. Именно от това се нуждаем, ако искаме да постигнем напредък по отношение на климата, хуманното отношение към животните и биологичното многообразие. Мисля, че онова, което казахте тук, що действията, които предвиждате, нямат нищо общо с реалността от изминалите 7 години. Има и още нещо, което <clears throat> намирам за цинично. Госпожа председателката зададе въпрос за Словакия и Румъния. Ако правилно ви разбрах, казахте, че не сте били сезирани с жалби от производителите. Но знаете каква е структурата на селското стопанство в Румъния? Вие самият казахте, че само 8% от земите се управляват от големи стопанства, но тези Големи стопанства получават над 90% от плащанията по ОСП. В Румъния има 630 хиляди дребни производители. Средно те получават по 46 евро годишно. С други думи, по-голямата част от средствата от бюджета на Европейския съюз се предоставят на малък брой бенефициенти. Това е несъразмерно разпределяне на, на средствата. Лошо се управлява селскостопанската политика и в резултат от това лошо управление е повече от ясно, че дребните производители няма да се обърнат към вашата генерална дирекция. Знаете какво е положението в Румъния? Големите производители, олигарсите изнудват дребните производители. На дребните производители никога не би им хрумнало да се обърнат към някоя институция на национално равнище, тъй като просто не вярват на тези институции. Вие като комисар трябваше да създадете специална структура, която да може да бъде сезирана с такива жалби. Казахте, че не ви сезират с жалби. Естествено, че не ви сезират, защото просто не сте учредили необходимата за това структура. Това бе вторият ми въпрос. Първи първия бе за разпределянето. Нека допълня онова, което каза колегата. Нерядко съм била в Румъния. Казахте, господин комисар, че за да спазим принципа на субсидиарност, трябва да разчитаме и на държавите членки на одитите там и че трябва и те да участват в одитите ни но има разлика между отделните държави членки. В някои държави членки има огромни проблеми. Знам, че комисията вече положи големи усилия, но не бива да разчитате на това в Румъния или в Словакия на национално равнище да бъде помогнато на производителите. Това е почти иронично. Мисля, че трябва да се намерят други форми. Как да променим структурите, така че производителите в тези държави наистина да получат помощ? Как през изминалите 4 години генералната ви дирекция е стигнала до извода, че само по 25% от случаите може да разчита на работата на сертифициращите органи. Това е една много честна констатация. Рядко се правят такива. Също така в документа ви се упоменават 20 конкретни мерки – но може ли да ни изпратите списък на тези мерки, за да знаем какво се случва в тези страни, тъй като проблемът наистина е сериозен? Господин Ждеховски, след това госпожа Ривази. I'm sorry. Извинявам се с такава внимание и слуша, е, ви изслушвах, е, че споменах, че и аз трябва да спомена, забравих, че и аз трябва да спомена някой, няколко неща. Господин комисар, е, за първи път съм съгласна с вас, така че трябва да го отпразнувате. отлично изказване. Много се радвам, че сте тук на последното ни заседание, на последното си заседание а, с нас. А, всъщност, вземайки предвид новата комисия, може би това не е последното ви заседание тук, но ще се зарадвам, ако дойдете пак. Сега, за въпросите и отговорите. За първи път отговора е на комисар на конкретни наши въпроси е съвсем конкретен – благодаря много, благодаря на вашия екип. Е, не, не говоря иронично, напротив, съвсем искрено го казвам. Много се радвам, че когато съм задала въпрос номер 3, въпрос номер 4, отговорите са съвсем конкретни. Разбира се, аз мога да задам още по-конкретни въпроси. И ще го направя. Първият ми въпрос е, е Как можем да сме сигурни, че през 2018 година ще се постигнат конкретни резултати и също как може ли да предоставите допълнителни подробности за новата методология, която се е, прилага? И също комисията обмисля включване на критерии за устойчиво селско стопанство и за екологично селско стопанство, което е свързано с преките плащания. Как можем да се погрижим средствата да не отидат за паркинги, гробища и подобни зони, официално обявени за пасища и сълскотопански терени. Споменах е, и конкретни случаи на е, е, нарушения, установени в Словакия. И също колко семинари са организирани за млади селски стопани и колко млади селски стопани са участвали в тези събития. За мен това са важни въпроси, тъй като вие казахте, че много хора се обявяват за млади стопани и се оказва, че това не е точно така. Имаме и други въпроси, които са свързани по-скоро с работата на държавите членки, но как можем да се погрижим средствата действително да отиват към млади селски стопани? а не от роднини на, те, на тези хора. Колегата Ривази, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин Хоган, виждам, че подхождате оптимистично, но положението всъщност е драматично. Вие сте първия, който признава, че този пакт е изключително ам, небалансиран. Е, няма равнопоставеност. Твърде малко хора получават субсидии, а всъщност малките и средни а, е, участници в тази област са изключително много. А, е, и прехвърлянето на средства от втория към първия стълб не постига резултати във Франция всеки два дена има самоубийство на селски стопани, а вие бяхте комисар по общата селскостопанска политика. Бяхте, казвам. И честно казано, ако това е крайния резултат, не бих се гордяла на ваше място. Говорите за бизнеса, а не говорите за дребните селски стопани, които искат да произвеждат здравословни продукти, които искат да има кратки вериги на доставки, но за тях не се получава каквато и да било подкрепа. Искам да задам въпроси и за продоволствената сигурност. Проучванията показват, че 86% от европейските граждани искат здравословни продукти, да няма антибиотици, да няма пестициди, да няма ем, ендокринни дисруптори. Председателката също спомена екологичната продукция. Има много екологични продукти, които се внасят без да е идентифициран производителя. 13% продукти се внасят в Европейския съюз. Колко от екологичните продукти не са с идентифициран производител. Вторият ми въпрос за контрола на вноса в Европейския съюз са забранени множество пестициди, които обаче се ползват в Африка, в Съединените щати, в Бразилия, в Америка като цяло. И всъщност как се действа спрямо такава продукция? Ами действа се, е, като се допуска някаква поносима степен, горна граница, т.е. на съдържащо се, съдържащи се вещества. А всъщност трябва да има нулева толерантност към тези а, вещества, а щом са забранени в Европейския съюз. Може да има всякакви вещества, тежки метали, а, ендокринни диструптори. Същото въжи и за опаковките. Сметната палата казва, няма яснота за, няма правни норми за опаковките на тази продукция. И накрая, Агенцията за безопасност на храните, ЕФСА, твърди, че не разполага с достатъчно средства, за да провежда проучвания, научни изследвания, особено що се отнася до остатъчните вещества. Какъв е вашият отговор? Сега трябва да се намеся в защита на господин комисаря, тъй като този въпрос не се отнася до неговия ресор. За много от въпросите, които ви зададохте, той всъщност е, е, е, те, те са извън неговите компетенции. Разбира се, ще получи думата за отговор, но искам още от самото начало да уточня, че е, много от въпросите бяха извън неговите компетенции. Може да бъдат зададени на други части на комисията. Много се е, е, изненадах, че е, е, колегата от Зелената партия така е, тежко напада общата сълскостопанска политика, но не трябва да се изненадам, защото дори реформата, в която имаше 13% мерки за екологизиране, беше отхвърлена от Зелените партии отговарям на вашите въпроси. В... Вие сте против и ново, против новото а, предложение, въпреки че там има три а, екологични, три социални и три економически и критерия, включително биологичното многообразие, и други. Така че е, не съм съгласна, че не подхождаме амбициозно, що се отнася до екологията. Изглежда, че не сте запозната с последното предложение. Условията по стълб първи значително ще увеличат отговорността на селските стопани, що се отнася до приложението на мерките за екологизиран общи бюджет на ОСП 40%, е, не 20%, както е днес, ще трябва да отиде за климат и околна е, среда и мерки свързани с това. Много от мерките, е, е, както бе показано в вашата комисия, е, водят до по-добри резултати, ако са доброволни, а не задължителни. В втория стълб имаме мерки за екологизиране, които аз сериозно подкрепям и залагаме по-висока цел във втория стълб 30%, изключвайки тези области, където по географски и природни причини има определени ограничения. Така че е, вашите цифри не са коректни, що се отнася до предложението за бюджета. 4,6% заплащанията по първия стълб. вие казахте, че има цени свързани с инфлацията от 1992 година не се работи по този начин и всъщност е, имаме 15,2%. Е, инфлацията не е обвързана с плащанията по ОСП от 1992 година насам. Разпределението на плащанията. Споменахте разпределението на плащането. Моето предложение е следното. С а, е, горни тавани, с дигресивност и с повече средства за малки селски стопанства да се постигнат по-добри резултати. В момента плащанията просто са възоснова на площ и е, трябва да се изпълни, е, изпълнят условията за да отговаря фермата селското стопанство на, на определението за селско стопанство. Тогава се взема предвид площа и се предоставят средствата. С, с законодателите в крайна сметка ще направят основното решение. От предложенията идват, от комисията идват предложенията, но вие ще участвате в вземето на решенията. Не говорим, че в източните страни концепцията за горни тавани на плащанията се разглежда по съвсем различен начин. Но всъщност целта е при а, е, прилагане на горните тавани оставащите средства да се преразпределят а, е, към малки стопанства. Защо в Румъния нещата са така, както се оплакахте? Ами, защо, защо в Румъния имаме твърде големи стопанства? Ами, защото това е, е наследство от миналото. И ако има плащания въз основа на единица площ, и ако за да се квалифицират определени селски стопани, те трябва да са активно действащи селски стопани, тогава сме си свършили работата. В крайна сметка, кой ще върши тази работа? Трябва да е с селски стопани. Аз не виждам кой друг ще върши тази работа. Що се отнася до политиката за земята, тя е в правомощията на държавите членки. А ако държавите членки делегират част от, тази, от тези правомощия на европейско равнище, равнище, тогава вече можем да се произнасяме. Господин Стеховски, показаното за Словакия, искам да кажа, че предоставихте на генерална дирекция Агри множество документи по 13 случая. Имаш обвинения в измами, е, зле функциониращи е, разплащателни агенции и липса на е, върховенство на закона. И след това имаше разследвания, имаше повдигнати обвинения, имаше осъдени. Проверили, провели са, проведени са и одити, за да се проверят системите за управление и контрол и по, а, все още не сме стигнали до края на този процес, но ще ви информираме за, преки, а, за резултатите, когато а, ги получим и а, също ще ви информираме за преките плащания в Словакия. А, иначе това, че а, е, а, има сериозна на загуба на млади и селски стопани, мога да кажа, че няма как да се а, работи стратегически, ако не променим нещата. Само 6% от получателите на плащания в момента, които управляват е, селски стопанства, са класифицирани като млади селски стопани. Ако искаме да е, е живо нашето селско стопанство, трябва да направим повече. По някой път в държавите членки и се работи в контекста на кооперации. И тези кооперации се управляват от по-възрастните, защото имат повече опит и прочие и не могат да кандидатстват за подкрепа за млади селски стопани. Но трябва да се вземат предвид всички тези различни особености на структурата при разпределението. За Агенцията за безопасност на храните, госпожо Ривази, нямам, това не е част от моя ресор, но ще се погрижа да получите отговор. Що се отнася до екологичните продукти. Всъщност, е, много интересно. Аз исках да забраня изцяло пестицидите, а зелената партия ме спря. Те настояха е, в екологичните продукти да са допустими а, а, максимум два пестицида. Ако моето предложение беше прието, щяхме да получим а, а, толкова пестициди, колкото има в а, мляко на прах за бебета, обаче Зелената партия всъщност застана против. Аз не съм доволна изобщо от вашия отговор, господин Хълган. Аз говорих за пестициди, които се внасят в хранителната верига. На второ място, защо биопродуктите, които се внасят, е, са плотна измама? Човек не може да установи кой е производителят. Защо няма контрол? Аз нямам нищо общо с пестицидите. Мога само да ви кажа, че когато преработвахме законодателството по биологичните продукти и зелените се намесиха. Колега, нека каже, че когато задаваме въпроси, трябва да вземаме предвид какъв е ресорът на комисаря. Той няма правомощия за митнически мерки, нито по въпроса, който току-що му зададохте не спадат към неговия ресор. Трябва да се обърнем към комисаря, който разполага с съответните правомощия. На заседанието на координаторите решихме темата за митниците и митническите проверки да се нареди сред акцентите ни тъй като когато има проблеми с вноса, те са свързани не само с селското стопанство, но и с финансовите щети, които се нанасят на Европейския съюз. Въпросът в случая не спада към компетенциите на комисар Холган. Не, че искам да го защитавам, но в случая той нищо не може да направи по въпроса. Ще обсъждаме този въпрос, когато обсъждаме митниците и митническите мерки. Ще трябва да работим също така и с недопустимата употреба на пестициди в държавите членки. Проблем е, когато се използват непозволени пестициди. Трябва проверките да се извършват така, че в рамките на кръстосаното спазване да има възможност за ГД селско стопанство действително да предприеме действия. Трябва да има такава възможност, ако се установи такава недопустима употреба на пестициди. Ще разговаряме отделно по този въпрос. Средствата на Европейския съюз трябва да се инвестират единствено и само тогава, ако се спазват и разпоредбите, които сме приели съвместно. Сега Накрая давам думата на колегата Христофоро, така ще приключим съвсем гладко и дори ще си спазим графика. Имаш думата. Пара боли прагматика. Благодаря ви, госпожо председател. Ясно е, че за Европейския съюз и европейските граждани – е, селското стопанство е една от най-важните теми, която до някъде задава насоката изобщо на политиката на Европейския съюз. Мисля, че се изисква огромен капацитет, за да може да се управлява селско-стопанския отрасъл. Става дума за е, хиляди с много специфични нужди – също така е ясно, че селските стопани трудно оцеляват и тези, които успяват да продължат с това трудно занимание, са най-вече европейските производители, които трябва да защитим. Комисарят Хоган вече няма да отговаря за селското стопанство и бих казал, че така или иначе не бяха решени всички проблеми на селското стопанство. Те не могат да бъдат решени, може би, за 5 или 10 години – но обективно погледнато през последните пет години господин комисарят и неговите сътрудници направиха много важни постъпки за подобрение на всички нива. Освен това, селското стопанство се промени. Преди то беше най-вече бюрокрация, докато сега имаме комисар, който наистина се бореше с бюрокрацията на страната на нашите селски стопани. Разбира се, не всички бюрократични проблеми бяха решени, но господин Фил Хълга направи всичко по силите си, за да помогне на селските стопани. Докладът на Сметната палата сочи, че всичко е било извършено съобразно планираното. Имаме и оценката на доклада на Сметната палата. Ние можем наистина да се гордеем, според мен. Тъй като Европейската комисия се справи добре – знаем, че всички групи трябва да се обединят, така че ние да не подлагаме селските стопани на някаква нова система за контрол, да ги преследваме. Не, това не е нашата цел, не е да преследваме малките стопани или изобщо стопаните. Не искаме да ги наказваме, за човешките грешки, както сме казвали и преди. В заключение, мисля, че би било важно господин комисарят да ни обясни как финансирането е предоставено на селските стопани – Също така, като говорим за Кипър, госпожо председател, трябва да кажа следното. Знаем, че в Кипър има собственици на хиляди хектара, които не могат да ползват земите си заради турското, турската окупация. Комисар. Благодаря ви. Един съвсем различен въпрос към господин комисаря. Знам, че не отговаряте за пестицидите, но всички ние знаем, че когато се използват незаконни пестициди, управлението на площите става доста по-ефтино. Има възможност за пускане на продуктите на пазара, което води до нарушаване на пазара. Има ли във вашата генерална дирекция информация за това, че подобни практики се прилагат най-вече в държави, където проверките не са толкова ефикасни, администрацията не е така добре развита? Имате ли данни за подобни измамни практики в тези държави членки? Знам, че въпросът се отнася изключително до кръстосаното спазване, но искам да знам дали имате такава информация и ако е имало такива случаи, дали е имало разследвания. Знам, че въпросът спада към компетенциите на редица структури, но се отнася и до кръстосаното спазване и до изплащането на плащания на единица площ. Така че имате ли информация по този въпрос и има ли някакви пропуски? Първо благодаря на господин Христофоро за много милите думи. Мисля, че нямаше въпрос към мен. Благодаря обаче за добрата оценка. Госпожо председател, това е област, която е много близка до сърцето ми. Е, координирал съм с различни генерални дирекции. Проблемът, който вие повдигате за е, качеството на вносните храни е изключително съществен и е, в новите си отговорности като комисар по търговията аз ще се заема с този въпрос. Сега ще има много повече координация между нас. Вече създадохме и неофициална група, която да започне да работи. Непрекъснато гражданските организации ни питат за това как можем да работим по-добре заедно, така че и държавите членки да получават насоки за контролните проверки. Да, Държавите членки трябва да проверяват, но аз съм съгласен с вас. Ние нямаме хармонизирани норми. Така че ще се върна с отговор на този въпрос. В момента няма лесен отговор. Мисля, че опираме до проблема с координацията – Ще имаме комисари от Кипър, комисари от Польша и тримата ще се съгласуваме. Най-сърдечно ви благодаря. Благодаря ви, че подробно и съвестно отговорихте на въпросите ни. В качеството си на докладчик си позволявам да поддържам връзка с вас и за в бъдеще за да уточняващи въпроси. Обръщам се към колегата Христофоро. Въпросът със Северен Кипър не е от ресора на селското стопанство. Става дума за двустранни отношения между две държави, едната от които отчасти е окупирана. Можете изцяло да разчитате на нашата подкрепа по този въпрос – по европейския бюджет е предвидено финансиране по него. Опитваме се да внесем своя принос в по-доброто функциониране на работата по този въпрос в бъдеще. За съжаление, до сега не сме постигнали резултат. Една страна продължава да е разделена. Аз като германка знам до какви страдания води това. Благодаря ви, господин комисар не се разделяме с вас окончателно. Ще се виждаме отново с вас в качеството ви на комисар по въпросите на търговията. Тогава ще ви бомбардираме с по-различни въпроси. Благодаря ви за участието, благодаря ви също и за много подробните отговори. Благодаря ви, госпожо председател на господин Христофоро. Ще отговоря че тук има един интересен факт. 20% от фермерите в Кипър получават 75% от плащанията. Говорим за същия процент като в Румъния. Интересен факт. И тъй благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, с които съм работил през годините. За шести път съм при вас. Бяха направени подобрения наистина, но винаги има какво още да се направи. Искам също така да благодаря на колегите в ГД Агри, директорите е, и членовете на моя екип, които направиха максималното, за да отговорят на желанията на законодателите в рамките на нашия бюджет. Благодаря на колегите тук. Не знам какво се е случило с ръката на колегата. Със сигурност не съм аз виновникът. Уверявам ви за протокола. Комисията отрича да изчупя ръката на представителя на Сметната палата. Но сега сериозно, наистина благодаря на всички членове на комисията за това, че е, проявиха толкова любезно отношение към мен през всички тези години. Уважаеми господин комисар, мога да ви уверя, че ще поддържаме връзка с вас и заради плащанията към големите производители от една страна и средно големите и дребните от друга страна. Това е въпрос, който ни тревожи вече от години. Благодаря и на господин Милионис. Благодаря за много доброто ни взаимодействие. Ще работим в бъдеще с настоящия комисар, но вече в друга област.

May I ask... Uh, Ще ви помоля. Много ви моля всички колеги, както и членовете на Сметната палата, тези, които излизат от залата, да го направят тихо. Ние трябва да продължим да работим, защото имаме още две точки в дневния ред – И това са точки, по които членовете на Сметната палата ще ни дадат допълнителни разяснения. Преминаваме към точката за постигането на резултати в областта на сближаването. Госпожа Илияна Иванова е член на СП с богат опит. Госпожо Иванова, аз с нетърпение очаквам да чуя това, което вие ще ни кажете за резултатите по сближаването. Благодаря ви, почитаеми членове на Европейския парламент. За мен е удоволствие да се върна във вашата комисия за първи път след учредяването на парламента в новия му състав. Днес ще представя документа, който е за сближаването. Това не е одитен доклад, това е доклад, който ние сме съставили и който не съдържа нова информация. Това е информационно-аналитичен документ. Идеята е да се обобщи това, което вече съществува като данни, за да се захранват основните дебати – в този случай ние се водихме от докладите 69 на брой в областта сближаване през последните 10 години. Тази информация беше представена и от допълнителни проучвания. Нашата задача беше да направим оценка – на степента, до която политиката за сближаване е ориентирана към резултатите, а не само към изпълнението на нормите. За нас беше важно да видим как можем да направим сравнение с предишната МФР и какви ще бъдат предложенията за следващия период до 2027 година. Ние смятаме, че има 40 водещи принципа, които ще ориентират в по-голяма степен политиката на сближаване към резултатите. Всичко това е възоснова на нашата оценка. На този слайд виждате 14-те принципа, вградени в пълния цикъл на управление на политиките. Като разбира се, принципа за устойчивостта присъства във всички елементи, тъй като няма време, аз няма да изброявам всички 14 принципа, по-скоро ще ги групирам. На първи етап стратегическо планиране. Тук имаме два водещи принципа. Първият е за необходимостта от стратегическа визия на високо ниво. Ние използваме системата на светофара в този документ и виждате, че тук сме сложили червена светлина. Това е само един от двата принципа с червена светлина. Нещо, което е важно. Съгласно нашата оценка, тук положението е малко по-лошо в сравнение с предходния период, който беше в жълто. Основната причина е, че стратегия 2020 стига към своя край, но все още няма какво да я замени нямаме стратегическа визия, която да може да се сравни с Европа 2020 и да се знае какво трябва да се постигне. Другият общ принцип е относно разпределението на финансирането към държавите членки. Тук имаме един по-подробен документ, оповестен по-рано тази година. но поне виждаме, че светлината е жълта. По-нататък частта програмиране от този цикъл държавите членки програмират как да разходват наличните средства. Тук имаме четири основни принципа, както виждате много по-положително оценени. Два са в зелено, но все още бихме могли чрез финансирането да насърчим в по-голяма степен изпълнението. Комисията е предвидя такива мерки, които до сега са дали ограничени резултати. При бъдещия период би трябвало постигането на резултатите да се обвърже по различен начин с получаваното финансиране – Третият етап от този цикъл е изпълнението от държавите членки. Тук сме посочили три водещи принципа. Виждаме, че въпреки, че не всичко е положително, все още има подобрение в сравнение с периода до текущия период – Виждате, че само общ принцип номер 9 е обозначен с червена светлина, а именно преработка на програмите съобразно изпълнението. Законодателната рамка за периода 14 до 20 година беше по-убедителна – Имаше някои норми е, и за промяна на показателите. За периода до 27 година комисията предлага задължителен средносрочен преглед. Не е ясно как ще се оценява изпълнението. Държавите членки биха могли да получат съществени прехвърляния, без да има съществено отражение на резултатите. Следващият етап наблюдение и докладване. Виждате, че и при трите принципа имаме обозначение в жълто. Един от основните проблеми е, че докладването и наблюдението – зависят от доброто качество на данните. Качеството на данните е един от най-често набелязвания проблем в нашите доклади. Ние даваме и някои примери, когато не сме установили пряка връзка, например, при проблемите на младите хора, които не се обучават, не работят. Е, за бъдещия период комисията е обещала да адресира този проблем, но все още не знаем кой ще отговаря за качеството на данните. Накрая, но не и е по значение. Оценката е много важен етап от цикъла освен това имаме и хоризонталния принцип за устойчивост в жълто. Като цяло комисията има добра система за оценка и за преглед експост. ОИСР нареди нашата система за експост проверка на четвърто място – Ние сме направили своята оценка в жълто, тъй като оценките не се използват при вземането на решения, тъй като не винаги се разполага с тях в момента на вземане на решение. И накрая по последния принцип за устойчивост и дългосрочни резултати. Това трябва да се разгледа през целия цикъл на програмирането. устойчивостта трябва да се разгледа на различните етапи на изпълнение. Сега виждате цялостната оценка по тези 14 водещи принципа, съответно за трите периода. Очевидно има подобрение, ако сравняваме първия и втория период. В периода 7 до 13 година доста от принципите са в червено. Повечето подобрения са направени в текущия период 14 до 20 година. Ако сравняваме втората и третата колона, няма голямо подобрение. Това съвпада и с становището, което оповестихме миналата година, но сега виждате една по-подробна оценка. Това е накратко, госпожо председател. Това исках да представя пред вас и членовете на комисията. Готова съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Като че ли аз малко сбърках, когато произнасях името ви. Много ви благодаря. При нас е директора на комисията – може би ще е добре да му дадем думата. След което ще чуем веднага нашия докладчик, господин Чернецки. Thank you very much, Mrs. Ivanova. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо Иванова. Благодаря и на Европейската сметна палата. Много сме удовлетворени от това, че Палатата признава, че законодателната уредба за кохезионната политика се е променила положително, що се отнася до оценката на изпълнението. Можем дори да кажем, че за кохезионната политика действа най-всеобхватната рамка за следене на изпълнението в сравнение с други европейски политики. Съвсем наскоро направихме преглед на изпълнението, в рамките на който направихме оценка – на това дали програмите по кохезионната политика са постигнали целите по отношение на изпълнението, заложени в началото на периода. Онези, които са ги постигнали, получиха резерв за изпълнение в размер от 6%, а онези, които не са постигнали целите, ще ам, трябва да се примирят с съкръщение от 6%. Тези средства ще бъдат пренасочени към постигащите целите програми. Виждате колко сериозно подхождаме към изпълнението. Онова, което е от значение е постигането на резултати, изпълнението в полза на гражданите. Току-що приключихме по предходния програмен период – установихме, че в резултат от европейското финансиране са били разкрити над 1 милион работни места, при това в период на економическа и финансова криза. Това е доста голямо постижение. Освен това, допринесохме положително и за дейността на над 400 000 малки и средни предприятия. Виждате, че кохезионната политика се свежда до резултати и изпълнение. Разбира се, можем да се справяме и много по-добре. Именно към това винаги сме се стремили. И във връзка с този въпрос не приемаме някои от констатациите в доклада на палатата. Мисля, че бъдещата законодателна рамка постига правилния баланс между приемственост и упростяване. Запазваме онова, което работи добре и правим промени там, където според нас има трудности. Какво имам предвид с това? Нека се спра върху някои от въпросите, упоменати от палатата. Що се отнася до бъдещата стратегическа рамка за кохезионната политика. Тя ще стъпи на пет стълба. По-интелигентна Европа, по-екологосъобразна Европа, по-социална Европа, по-свързана Европа и Европа, която е по-близо до гражданите. Според нас тези пет стълба са изцяло в съзвучие с общата политическа програма на Европейския съюз. Как ще реализираме това на оперативно ниво? Ще обвържем кохезионната политика по-тясно с европейското полугодие. Тоест, в контекста на семестъра ще се прави по-широко обхватна оценка на предизвикателствата пред държавите членки и регионите, например по отношение на обществените инвестиции и разходи. Това ще прерасне в конкретни цели за бъдещите програми по кохезионната политика, които ще бъдат обект на постоянен мониторинг от страна на комисията. Има и още две неща, които според мен са важни и не бива да ги забравяме по отношение на ориентираността към резултати. В рамките на настоящия период установихме, че държавите членки трябва да създадат подходящи рамкови условия за инвестиции. Ще следим за това и в бъдеще. И в бъдеще ще изискваме от държавите членки да създават подходящи рамкови условия за държавна, по отношение на държавната помощ и обществените поръчки. Освен това, по кохезионните инвестиции ще трябва да се подпомагат и националните планове за енергетиката за периода до 2030 година. Тоест, кохезионната политика ще допринася за постигането и на по-общи цели. Освен това, засилихме ориентираността към резултати. Както вече опоменах, 6% от общия размер на финансирането – бяха заделени в рамките на прегледа на изпълнението. В бъдеще ще се направи преразпределение в размер от 28% под формата на годишни вноски за периода 2026 и 2027 година. През 2024 година ще обсъдим с държавите членки въпроса за преразпределянето и преориентирането на финансирането. Когато правим оценка на този въпрос, ще я правим най-вече на базата на резултатите. И накрая, нека кажа, че нормативната уредба трябва да се приеме колкото се може по-скоро. В противен случай ще има голямо забавене при изпълнението, което ще се отрази много отрицателно върху инвестициите и в крайна сметка и върху благосъстоянието на гражданите. Затова ви призовавам да направите всичко възможно, за да приемете колкото се може по-бързо следващата нормативна уредба, заедно с съвета. Благодаря ви. Сега давам думата на Ришард Чернецки, докладчика ни. Е, филен данк, фрау е, е Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Иванова, скъпи колеги, госпожи и господа. Първо, благодаря ви, госпожо Иванова, за добре изготвения аналитично-информационен документ, който съдържа много богата и добре анализирана информация. Неведнъж по време на изминалия мандат на комисията, комисар Оттингер, отговарящ за бюджета, изтъкваше, че за да се постави логиката на справедливата възвръщаемост в по-широк контекст, то ще трябва да се вземат предвид така наречените нетни вносители и възвръщаемостта за тях. Например, Германия извлича ползи от държавите, където се прилага кохезионната политика, като изнася услуги под формата на висококачествени строителни материали, оборудване за строителни проекти и други. По време на миналия парламентарен мандат Нашата политическа група, групата на ЕКР, отправи към комисията въпроса с искане за писмен отговор. Изискахме провеждането на проучвания по този въпрос. Европейската комисия извърши изисканото от нас проучване. Съгласно констатациите в него, за всяко евро внесено от Германия в кохезионната политика, възвръщаемостта е 72 евроцента под формата на допълнителен износ към Полша, например. Възвръщаемостта за държавите от ЕСЕ е 15 пък е 50 евроцента за всяко едно евро изхарчено за кохезионната политика в Полша. Мисля, че всяка една дискусия трябва да използва тези факти като отправна точка. Нека се спра върху някои важни въпроси. Първо, стратегическите цели. Съгласно констатациите на Сметната палата, стратегическите цели не винаги се залагат на подходящо ниво и не се взема предвид при това на личното финансиране. Освен това, действията трябва да са насочени към постигането на резултати. Според Сметната палата, действията не винаги са подходящо обвързани с съответните цели. Не винаги се поставя достатъчен акцент върху резултатите. Освен това, докладването за резултатите от страна на държавите членки към комисията трябва да се ограничава само с най-строго необходимото, като, например, за целите на коригиращите действия или на стратегическото планиране на ниво Европейски съюз. Сега с удоволствие ще участвам в разискванията. Благодаря ви. Благодаря. Още една бележка с ваше позволение. Госпожо председател, със задоволство отбелязах, че през 2018 година ОИСР е наредила системите за последващ контрол на Европейския съюз на четвърто място в класацията на държавите членки на ОИСР. Искам да изтъкна, че кохезионната политика ще доведе до по-добри резултати не само в държавите членки, ще има и цялостен положителен ефект. Благодаря. Думата има госпожа Пенкова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Иванова, за подробното ви изложение. Информационно-аналитичният документ е много полезен от гледна точка на водещите принципи и анализа, съдържащи се в него. С задоволство отбелязваме, че констатирате, че като цяло е постигнат напредък в кохезионната политика, най-вече по отношение на ориентираността към резултати. Констатирате обаче, че продължава да има нужда от подобрения трябва да поставим по-силен акцент върху ефикасността и ефективността на кохезионната политика, както правилно отбелязвате в доклада си. Благодаря ви за това. Имам няколко въпроса към представителите на палатата и на комисията. Първият ми въпрос е като се има предвид, че изтъкваме колко е важно да се обвърже финансирането от европейския бюджет с резултати, то задължителният резерв за изпълнение не би ли трябвало да бъде запазен? Комисията възнамерява да не го запази и да направи средносрочен преглед в средата на 2020 година. Как точно този резерв ще доведе според комисията до по-добри резултати? Как смятате да го прилагате? Настъпи промяна в годишните доклади след 2018 година. Сега в тях трябва да се констатира, че отчетите са точни и достоверни и по отношение на изпълнението? Как точно ще прилага комисията този механизъм в бъдеще? Палатата все още не е направила анализ на въздействието на този механизъм върху данните за изпълнение, но можете ли да го обвържете с годишния доклад, благодаря. Иванова uh, and also uh, the representative. Благодаря, госпожа Иванова. Благодаря на представителите на комисията. Мисля, че Наистина ще трябва да подхождаме много сериозно към тези доклади. За всички нас е ясно, че целта на кохезионната политика е да се преодолеят разликите между отделните държави и региони, за да се постигне баланс – всички трябва да поставим силен акцент върху ориентираността към резултати, за да може от кохезионната политика и действително да проистече ефект за гражданите. Много често финансирането по тази политика не достига до онези, които се нуждаят от него. Увеличават се разликите между регионите, вместо да намаляват. В Унгария, например, има такъв ефект. Има някои групи в неравностойно положение, които за жалост няма достъп до европейско финансиране. Освен това, в доклада си отбелязвате, че няма достатъчно финансови стимули за постигането на добри резултати. Във връзка с това искам да знам какви инструменти предвиждате за насърчаването на постигане на по-добри резултати в държавите членки за да направите така, че държавите членки в еднаква степен да достигнат до всички групи от населението, най-вече до групите в неравностойно положение. Освен това, финансирането по кохезионната политика често е политически мотивирано. Например, в Унгария по Фонда за регионално развитие често при разпределянето на финансирането по програми решенията бяха политически мотивирани, тъй като нямаше ясни критерии заявявате, че според сметната палата няма ясно последователно виждане за това какво трябва да се постигне по кохезионната политика. Освен това, нерядко държавите членки не формулират общите, не формулират специфични цели на базата на общите стратегически цели. Отбелязва се в доклада също така, че не се взимат в достатъчна степен предвид декларираните от държавите членки потребности – от една страна целите са формулирани прекалено неясно, от друга страна не се вземат предвид потребностите на държавите членки. Как можем в такъв случай да постигнем правилния баланс? Как може да се формулират целите по кохезионните фондове така, че да се удовлетворят потребностите на държавите членки, но и едновременно с това да се избегне вземането на решения от страна на държавите членки на базата само на политически съображения? Благодаря. Сега давам думата още веднъж на докладващия член на Сметната палата, госпожа Илияна Иванова, за отговор на въпросите. Much, uh, Chair, to... Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря на депутатите за отличните въпроси. Ще започна с е, темите, повдигнати от докладчика, на когото благодаря. Благодаря ви, господин Чернецки, за това, че повдигате много важен въпрос за стратегическите цели, които следва да бъдат реалистични. Напълно съм съгласна с вас. Става дума за тема, която повдигаме в всички наши доклади. Ще изредя поне няколко, в които съм участвала. Доклада за заедостта сред младите – там обещанието беше всеки един млад човек да може е, да получи е, работно място или място за обучение или за стаж в е, рамките на 4 месеца от навлизането му на пазара на труда. Ами, това очевидно е нереалистично обещание. Дори самата комисия е подчертала, че има несъответствие между очакванията и способността на Европейския съюз да ги изпълни. Също, що се отнася до достъпа до широко лентов интернет. Бяха дадени обещания, че огромен брой хора ще имат достъп до такъв интернет изключително бързо, но това просто е, беше очевидно нереалистично. За това, на това настояваме още от самото начало. Просто трябва да се подхожда реалистично още с обещанията, за да се обещават само реалистично постижими резултати и да не се стигне до големи разочарования, защото разочароват ли се хората веднъж много трудно се е, печели обратно доверието им. Това беше е, всъщност заключение в много от специалните доклади, които изготвяме вече години наред. Що се отнася до резерва за постигане на резултати, напълно сме съгласни с вас и го изразихме в становището на Сметната палата, що се отнася до регламента за общите разпоредби. Заявихме, че не е добре да се премахне този резерв, но може би комисията може да обясни защо е, е решила да е, е, предприеме тази мярка. Що се отнася до доклада за годишна, годишния доклад за дейността, мога да отговоря, че това е само информационен документ за предходните 10 години. Когато се подготвяше този информационен документ, не можехме да се занимаем и с този въпрос, но той ще бъде включен в следващия годишен доклад и планираме също специален доклад по който да започнем да работим скоро възос, а, по темата а, мотивиране а, за постигане на резултати. Що се отнася до това как да се намери а, доброто равновесие, ми това е въпрос, който обсъждаме години вече. Не е лесно да се намери това равновесие, но трябва всеки път да се опитваме да се доближим до него максимално. Да, опростяването е нещо добро, но а, то има и своята цена. И това не трябва да го забравяме. Именно това подчертахме в становището по регламента за общите разпоредби, както и в а, брифинга. Постигането на резултати е основен елемент в развитието на кохезионната политика през последните е, години и е, то се е подобрило, но трябва да покажем резултатите на гражданите и как да се намери е, равновесието между простяването и постигането на резултати ще продължи да е тема, коя, по която ще работим. Има подобрения, но това не означава, че е постигнато всичко. Трябва да се продължи работата. Благодаря. So, vielen herzlichen Dank. Благодаря ви. Мисля, че с това изчерпахме тази точка от дневния ред. Можем да приключим по нея. Благодаря на докладващия член на Сметната палата Илияна Иванова. С радост ще ви приветстваме отново с добре дошла тук. Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Тя е и последната специален доклад номер 6 на Европейската сметна палата борба с измамите при разходването на средства по политиката на Съюза на сближаване. Необходими са подобрения в разкриването, реакцията и координацията от страна на управляващите органи. Това беше споменато и по-рано, че трябва да се работи повече по техническата помощ, по оперативните мерки. Радваме се, че Хенри Гретен е тук. Добре дошъл. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми е, депутати, и дами и господа. Много се радвам, че мога да представя е, пред вас доклада за справяне с измамите при е, разходите в областта на кохезионната политика. От 2013 до 2017 година Европейската комисия и държавите членки са установили повече от хиляди нередности, които са евентуално свързани с измами и средствата са 1 е, милиард и 500 е, милиона евро, 72% свързани с кохезионната политика, т.е. една трета. Вземайки предвид, че кохезионната политика е една трета от европейския бюджет, виждаме, че е, и отговарят е, три четвърти от е, установените измами. Затова е крайно необходимо държавите членки Европейската комисия да, представ... да включат мерки за справяне с идентифицираните е, опасности от измами, да се развият съответни политики за борба срещу измамите, да се прави оценка на риска от измами и да има мерки за превенция, да се коригират, е, да се координират мерките с други е, действащи лица, борещи се срещу измамите и да се е, докладва тези случаи. В одитите си обърнахме внимание на управляващите органи и направихме оценка за това дали коректно са извършили свои, изпълнили своите отговорности по управлението. Като цяло установихме, че управляващите органи са постигнали положителни подобрения при установяването на корекции и при е, а, предприемането на някои мерки, но все още трябва да се предприеме повече, е, що се отнася до реакцията и координацията. Първо, що се отнася до оценката на риска от измами, установихме, че има подобрение. Управляващите органи направиха установиха, че за периода 2014-2020 година е, има по-добри резултати при оценката на риска от измами, но в някои държави членки няма конкретна политика за борба срещу измамите. На второ място в областта на предотвратяването на измами картината е доста смесена. Управляващите органи са подобрили мерките за предотвратяване на измами, но не са постигнали какъвто и да било значителен напредък, що се отнася до активното установява търсене на измами. А, анализът на данни позволява това, но при много случаи установихме липса на процедури и е, мерки за превенция и установяване на грешки. И накрая, що се отнася до реакцията при установени измами, няколко слабости. Държавите членки не са реагирали достатъчно сериозно. Няколко от управляващите органи не предоставят системна информация, когато има подозрения за измами на, на разследващи органи, на прокуратурата и сътрудничеството с другите органи, борещи се срещу измамите, не е достатъчно. И освен това, коригиращите мерки имат е, твърде слаб възпиращ ефект. И е, на, е, сътрудничеството между различните органи не е достатъчно добре е, определено. Установихме, че в доклада на Европейската комисия, например, през 2017 година, доклада за защита на европейските финансови интереси, нямаме реално представяне на нивата на установените измами, а са очертани само тези случаи на установени измами, които държавите членки са решили да докладват пред комисията. И накрая искам да ви обърна внимание на препоръките, които направихме в специалния си доклад, които са обърнати към държавите членки и Европейската комисия. Една от тези препоръки е държавите членки да разработят официални стратегии и политики за борба срещу измамите, да се подобрят мерките за установяване на такива измами и да се използва анализ на данни редовно. Е, също така препоръчваме комисията да е, насречи управляващите органи да докладва всеки един случай на измама на съответните органи и е, насречаваме държавите членки да разширят функционирането на органите си за борба срещу измамите. И накрая искам да спомена елемент, споменат към края на доклада 81, 88 и 90 точка, 88, 9 и 90 точка повдигат някои елементи, които са свързани е, с е, е, регламента за общите разпоредби и преговорите по него и правим препоръки и с законодателите да обмислят задължителното приемане на национални стратегии за борба срещу измамите. В точка 88 подчертаваме, че използването на анализ на данни също трябва да, бъде, да е, може да бъде направено задължително. В точка 90 е, е, заявяваме, че е добре да се обмислят въвеждането на конкретни е, наказания и санкции за тези, които отговарят за нарушението на финансовите интереси на Европейския съюз, съответните глоби и евентуално изключване от европейско финансиране за определен период. Би било много полезно, ако тези предложения бъдат взети предвид по време на преговорите за регламента за общите разпоредби. Благодаря. Благодаря ви. Повече от ясно стана от изложението ви, че предстои още много работа. Сред нас е директор Франк Себер. Давам ви думата, за да вземете отношение по изложението на палатата. След това ще дам думата на докладчика ни господин Христофоро за въпроси. Благодаря ви, госпожо председател ιδιαίτερα που είστε από το, για, αυτό το, για αυτή την έκθεση του. Господин е, докладчик, много се радвам, е, че мога да е, говоря за този доклад. Става ясно, че Сметната палата установява, че има подобрения в управлението на борбата срещу измамите. Господин Гретен подчерта, на определени цифри, свързани с размера на измамите в сравнение с размера на инвестициите. Вземат се предвид и засилените мерки за борба срещу измамите съгласно регламента за кохезионната политика. Както знаете, от 2014 година насам в системите за управление и контрол въведохме задължени държавите членки да въведат ефикасни и пропорционални мерки за борба срещу измамите. и е, разработихме много на прагматично на ръководство за оценка на риска, е, за да може да се и е, конкретен инструмент, който може да се включи към вътрешните мерки за контрол. Напълно сме съгласни с Сметната палата за, препор... с... за препоръките, особено що се отнася до задълбочаване на правното задължение държавите членки да имат политика за борба срещу измамите, да има декларации за политика за борба срещу измамите. Дори сме изготвили съответния модел на такава декларация и е, наистина от огромно значение, както каза господин Гретен, да се анализират систематично и хоризонтално всички и измами и за това а, високо оценим направените препоръки. По същия начин е от а, голямо значение да се възстановяват средствата, които са платени неправомерно. И а, там, където са установени измами, да се осъществи съответното а, административно и наказателно санкциониране и преследване. Е, всички тези е, мерки, които са предложени от съда, от Сметната палата, са е, мерки, които приветстваме. А, също приветстваме препоръката да има систематична оценка на риска. Благодарение на инструмента, който предлагаме за оценка на риска, успяхме в тези 14-15 страни, където рисковете са по-високо, по-високи, да изискаме да се введат конкретни мерки срещу корупция. А, също така аудитите на държавите членки от комисията трябва да имат за цел да, да предотвратяват по-нататъчни измами. Направили сме 22 е, два одита от е, основана на риска. Държавите членки са длъжни да провеждат и своите е, одити. 50 мерки бяха проверени за това какви резултати постигат и резултатите от нашето проучване бяха взети и предвид в доклада на Сметната палата и техните заключения до голяма степен съвпадат с заключението на Сметната палата. Става дума да се увеличи информираността, да се увеличи анализа, да се увеличи реактивността. И трябва да се има предвид, че е, в резултат на оценките е, на риска има много интересни мерки за предотвратяване на рискове, въведени от държавите членки и се увеличи подаването на информация за установените е, измами за периода 2014-2020 година в сравнение с предходния период, нещо, което отдаваме именно на съвместните ни усилия да насърчим докладването на открити измами. Приветстваме препоръките на Сметната палата – Казахте, че някои от тези препоръки са към държави, държавите членки, а не към комисията. И а, ние ги приветстваме и ще насърчим държавите членки да ги приложат. А, има седем препоръки към Европейската комисия и към а, органа за борба с измамите. Съгласни сме, че е добре да има а, национални стратегии за борба срещу измамите и а, декларации за борбата с измамите и за това очакваме за законодателите да предприемат ам, мерки, вземайки предвид тези препоръки. Трябва да имаме също ам, предвид признаците на измами в случай на обществени поръчки, в случай на конфликт на интереси и прочие. И сме е, разпространили до всички лист ам, практики, е, които, е, списък практики, които сме установили като подозрителни. Е, във връзка с директивата за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, вземаме предвид препоръките за органите за борба срещу измамите – и последната препоръка е да се увеличи ефективността на мерките срещу измамите. А, ами, тя, тази препоръка не е особено а, конкретна, защото всички сме съгласни, че е, не може, че а, тази тема не е лесната. Или иначе комисията работи по а, доклади за способностите на отделните държави членки за борба срещу измамите. Благодаря ви, господин Гретен, благодаря на докладчика, благодаря ви, госпожо председател, за думата. Благодаря, давам думата на господин Христофори, на докладчик в Сянка, а, госпожа Киничи. А, може би е добре да дадем на Катерина шанс да се изкаже народния си език, така че а, моля колегата Христофор да не задава прекомерно дълги въпроси. Госпожа председател, благодаря много. Нека първо да благодаря на представителите на Сметната палата и на Европейската комисия за направените коментари. Нямам кой знае какво да добавя. Бяха направени коментарите. беше е, стигнато до съгласие по повечето от тези коментари, по всички тези коментари. Много е важно да се аудитира, за да няма да се намалят измамите с европейските средства. Ако разгледаме сумите, за които става дума, в областта на кохезионната политика и сумите, които се губят поради измами, не изглеждат, че те са толкова високи. Но въпреки това, щом, са, им, щом има измами, трябва да реагираме. В доклада се подчертава, че националните управляващи органи Моля ви, забавете малко темпото, казва председателката, за да може преводачите да си вършат работата. В доклада и това е нещо, което приветствам, се отчертават определени заключения, които могат да доведат до разрешаване на проблемите. Казва се, че органите за борба срещу измамите не действат достатъчно ефективно. В някои държави членки дори няма конкретни планове за действие. И е необходимо тези органи да е, действат по-сериозно за борбата срещу измамите. Какво може да направим, за да насръчим държавите членки да действат? Всяка държава членка трябва да намери начин да действа срещу измамите, защото в момента няма общ европейски подход за борба срещу измамите. Говорим за общностното, говоря за общностното право. Ако няма общностни правни норми, държавите членки няма да са задължени да действат. Става дума за стратегия за борба с измамите. Държавите членки трябва да изготвят мерки за защита на европейските средства. Това е тяхно задължение и е важно всички ние да сътрудничим за това. Имам един въпрос. Става дума за превенцията. Има някои елементи в Европейската стратегия, които са споменати, но не, са, но не се прилагат така, както трябва. Освен това, трябва да си давате сметка, че за да се спрат измамниците, трябва глобите действително да бъдат разобеждаващи. Интересен ми е въпросът колко по-висок трябва да е глобата от самата от стоеността на измамата. След това електронни мерки. Използване на електронни мерки за предотвратяване на измамите Олаф и ма, останалите органи разполагат с, допълни, с достатъчно средства и технически е, средства, включително оборудване, е, както и служители, за да действат срещу измамниците за в бъдеще. И така, както казахме в доклада, е много важно да се разследват измамите и да се направи нещо по въпроса. Това по-настоящем е, всъщност е, е твърде привлекателно като ситуация за измамниците. Затова трябва да имаме яснота, да има насоки е, към държавите членки, те да са длъжни да предприемат е, нещо. Катерина Киничи. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Гретен, както и на гостите ни за представенето, което направиха по една тема от изключително значение за държавите членки. Според мен кохезионната политика наистина е важна за всички държави и членки, така че борбата срещу измамите по кохезионните фондове е абсолютно необходима. Абсолютно необходимо е също така да се предприемат и необходимите коригиращи действия за цел превенция. За съжаление нямаме много време, така че само няколко кратки бележки. Знаем, че преди всичко на ниво държави членки няма общо определение на понятието измама. Тоест, тук няма еднозначност. Липсата на такова еднозначно определение на понятието измама отразява ли се и върху еднородното прилагане на правилата при управлението на кохезионните фондове? Правили ли сте подобно проучване? Освен това, няма официална политика за борба срещу измамите в някои държави членки. Такава просто не е приета. Какви корективи, какви инициативи при пълно спазване, разбира се, на принципа на субсидиарност, могат да бъдат възприети, за да можем да въздействаме върху държавите членки в посока приемане на официална политика за борба срещу измамите, както и за да предоставят данните на държавите членки. Не винаги всички държави членки предоставят данни. Освен това и много държави членки не използват инструменти за анализ на данните на измамите. Имам предвид най-вече системата Арахне. И тук искам да знам какъв инструмент може да бъде възприят на европейско равнище, т.е. на ниво комисия, за да се стимулира използването на този механизъм. Последен въпрос съвсем набързо. По-конкретен е въпросът ми. От доклада става ясно, че управляващите органи са разработили само малко формални методи за установяването на измами в държавите членки. Има затруднения, които се дължат включително и на междукултурни различия във връзка с подаващите сигнали за нередности. Знаем, че техният принос в други области е важен може на базата на документа ви от 2019 година да се предостави по-добра защита на тези лица. Според вас този инструмент може ли да бъде полезен и достатъчен? Освен това, как може да се стимулират държавите членки да използват по-добре този инструмент? Как можем също да ги стимулираме да използват директивата колкото се може повече и в рамките на колкото се може по-кратки срокове. Катарина Кше има думата, сега обаче вече нямаме превод, но доколкото знам, тя отлично говори английски. Да, знам, че представлявате колегата докладчик в Сянка. Давам ви думата. След това ще дам думата на докладващия член на палатата.